Bonjour à tous. Buenos días. Добър ден. Радвам се, че сте тук. Добре дошли. Прекрасно утро в Брюксел. Разбирам, че някои от нашите лектори тази сутрин имат трудности да стигнат до тук поради задръстванията по брукселските улици, но във всеки случай трябва да започнем, за да използваме най-добре времето, с което разполагаме. Благодаря ви за това, че сте дошли на това изслушване по въпросите за убежището и презаселването. Част от така нареченият пакет убежище. И започвам на това заседание на комисията Либе, комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент. Искам да ви напомня голямото значение на този пакет в нашият опит да лисабонизираме законодателството по така наречения трети стълб. Т.е. да го преведем в съответствие с а, Лисабонския договор, който в крайна сметка най-накрая влезе в сила през декември 2009 година. Огромна крачка напред а, по пътя към а, осъществяването на нашите политически амбиции в рамките на Европейския съюз. Голяма крачка също така за Комисията граждански свободи, правосъди и вътрешни работи. След влизането в сила на Лисабонския договор, комисията Либе получи по-големи правомощия, допринася за законод... към законодателната дейност на Европейския съюз, да се осигури парламентарните свободи, свободното движение на хора, общото управление на външните граници на Европейския съюз. И оттам защитата на всички права на гражданите. И на всички онези, които пребивават на територията на Европейския съюз, било като пърноправни граждани на Европейския съюз, било като пребиваващи чужденци, лица, подали молби за обежище, бежанци, лица, търсещи закрила, тъй като са напуснали райони на конфликти. Всичко това създаде допълнително напрежение в системата на европейското правосъдие, в която се опитваме да създадем общо пространство на свобода и правосъдие. Става дума преди всичко за членове 67 до 81 на договора, където са заложени основните принципи и главно принципа на солидарност. Тоест, изправени сме пред едно голямо предизвикателство. Е, с което е, възнамеряваме да се справим съгласно Стокхолмската програма прията през декември 2009 година по време на шведското председателство. Тази е, стокхолмска програма и е, планът за действие, прият по време през, на Испанското председателство през 2010 година, този план за действие предвижда 5 годишен срок за привеждането в съответствие с Лисабонския договор на нашата политика. Вече сме на път да сторим това сблъскваме с сериозни трудности, работата не е лесна и по някои от важните въпроси работата се забавя, изостава от нашата програма. Но наш дълг е да продължим работата, да направим всичко, което е по силите ни, за да изпълним задачите, формулирани в Стокхолмската програма. Така че, за да ускорим ритъмът е, на усъвършенстването на институционното сътрудничество за изпълнение на тези задачи, аз е, участвах в неформалният е, ден а, който беше организиран а, още в началото на полското председателство, чиято задача беше създаване на междуинституционна работна група между Европейската комисия, Европейския парламент. А, за да може да осигурим по-бързото решаване на въпросите, въпросите за квалификацията, Евродак, е, е, е, Даблин 2, международната защита и всички други въпроси, които предстои да решаваме. Приемането на беженци, процедури, директиви и въпроса за презаселването на беженците, които а, идват в Европа. Всичко това са съставните части на тези важни въпроси, по които, както казах, работим в сътрудничество с съвета, комисията и парламента. И аз съм, отговарям за координирането на тази работа от името на комисията Либе. Полското председателство демонстрира е, своята ангажираност е, да работи съвместно с съвета, с комисията Либе и с парламента изобщо по един открит начин е, да сътрудничи за решаването на тези въпроси и ние вървим напред към тяхното решаване. Бележим напредък. Затова още един път Бих искал да благодаря на господин министър Милър, който представлява полското председателство, за неговото лично участие, за неговата ангажираност в решаването на тези проблеми. Ежеседмично той посещава Европейския парламент и нашата комисия. Отбелязва си всички добри, полезни инициативи и идеи и прави всичко възможно за изграждане на консенсус още един път искам да му благодаря за всичко, което той прави, за да използваме открилата се пред нас възможност за приключване на работата по пакетът законодателни мерки, свързани с убежището. Но, да кажа още нещо – Директивата за временна закрила, която до сега не се е използвала, трябва да бъде преразгледана. Общата програма на Европейския съюз за презаселването е много важна, за да даде възможност на страните от Северна Африка, в които преживяха така наречената арабска пролет, нещо, което е свързано с южната граница на Европейския съюз. Това е един съседен нам район, на който трябва да обърнем специално внимание, а също така във връзка с член 80 на договора, в който е зарегнала клаузата солидарност, той вменява в дълг на всяка страна членка, която се изправя пред а, а, криза във връзка с външните граници на Европейския съюз. И съгласно този член, страна членка, е, изпаднала в подобно състояние, не е сама. Тя ще бъде подпомогната от всички останали. Имаме е, значителен брой е, гости, лектори, които ще докладват е, по-различните досиета, които са обект на нашето обсъждане. Ще започнем с е, въпросите за обежището и презаселването. И в тези рамки ще се опитаме да преодолеем недоразуменията, да постигнем а, единство по отношение на необходимите ни споразумения и така нататък. За да може да укрепим взаимното доверие, което ще помогне на полското председателство и на съвета, когато се сблъскваме с проблеми, да ги е, решаваме бързо, за да може по-бързо да осъществим мерките по пакетът за обежище. Още един път благодаря на господин министър Милър за неговото лично участие и ангажираност. И сега ще му дам думата, за да може след това да продължим с списъкът на лекторите, така както е съгласно нашата програма. Господин Милър, който отговаря а, за а, обществените въпроси и държавната администрация, а, той ще представи а, състоянието на нещата. Господин министър, имате думата. господин председател,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 инициира преразглеждане на пакета мерки за обежището. Ако не беше вашата смела инициатива, господин председател, щяхме да сме на съвсем друго място днес. Щяхме да сме много по-назад. Доста сложни е, са преговорите между парламента, съвета и комисията, но компромиса, който търсим, може да се основава на различни методологии. Можем, например, да продължим дискусията, да продължим да обясняваме защо се представят някои становища. Това беше ваша инициатива, господин председател. Вие казахте, че не трябва да се бюрократизират отношенията, а по-скоро Когато говорим за страните съседки, трябва да се съсредоточим върху възможностите за общо гражданство и върху онова, което може да ни събира, а не е, онова, което ни разделя. Така че наистина искам да ви благодаря, господин председател. Що се отнася до пакета за бежанците за нас в полското председателство той е от много голям приоритет. За втората половина на 2011 година това ще е един от най-важните пакети. Не само от гледна точка на хуманния подход към хората, а и поради промените в последно време в държавите членки. ще направим всичко възможно, за да приключим работата по пакета. До края на 2012 година е крайния срок. И този срок е доста близо. Е, нещо, което ще създаде по-големи трудности и за нас, и за следващите две председателства. За това ни трябва силна политическа воля. Без политическа воля, независимо от това какви работни групи и експертни групи се срещат, няма да постигнем достатъчно. И така, на първо място трябва ни компромис между държавите членки. Няма да е лесно да се постигне този компромис. Защо? Ами, защото споделянето на тежеста не е равно. Първата страна, в която гражданин на трета страна подаде своето искане за статут на беженец, е страната, в която а, административната тежест е най-голяма. Има още един проблем. Един евентуален търсещо бежище не разглежда всички страни в Европейския съюз като еднакви, а пешенците просто имат своите предпочитания, така че е ясно, че тежестта няма да е равномерно разпределена. След изминалите три месеца работа, искам да подчертая, че сътрудничеството ни до тук е изключително, сътруднич... Е, е изключително полезно. Работим по директивата за квалификациите. Всичко това е свързано с споразумението с парламента за таблиците за съответствие. Съветът вече прие своята позиция. по отношение на документите. А сега, ще се отнася до втората директива, директивата за приемането Вече сме на първо ниво на четене в работната група и Има добри признаци в държавите членки. Е, вече първият компромис е изготвен. Що се отнася до регламента Евродак? Няма твърде много промени. Очакваме комисията да ни представи новият проект регламент тази есен. Най-трудното тук е регламентът от Дъблин. Регламента за така наречения извънреден механизъм. На 22 септември повечето страни се изказаха против въвеждането на такъв механизъм. Става дума за механизъм за трансфери в е, системата Даблин. Държавите членки обаче се договориха да продължат да работят заедно в областта на системата за ранно предупреждение. В нея ще се включва и механизъм за оценка във връзка с обежищата. Държавите членки се обърнаха към председателството и поискаха допълнителни подробности. Що се отнася до процедурната директива, председателството вече свика четири срещи на работната група по време на тези заседания. Първото заседание Първата среща беше на 5 октомври. Бе представен проекта за текст. Успяхме да идентифицираме най- важните за председателството въпроси които да се имат предвид при изготвянето на следващите версии на компромисния текст. Ние също така предприехме и стъпки за по-ефективно организиране на процеса на приемането на целия пакет. Тук говоря за групата за връзка между комисията, съвета и парламента, която беше предложена от господин председателя. Смятам, че атмосферата е добра. Успяхме да създадем доста положителна настройка за създаване на компромисно решение. И искам да благодаря на депутатите от Комисията по граждански свободи за това, че проявяват много конструктивен подход. Ако успеем да напреднем и да приключим по голямата част от точките до края на декември тази година, тогава може да се очаква до края на 2012 година целият пакет да се приключи. И така, дами и господа, нека да ви благодаря отново за това, че ни помогнахте да намерим решение по този пакет. Председателят, благодаря много. Отлично е, че има такъв силен ангажимент нещата да приключат до 2012 година, до края на 2012 година. Това означава, че ще очакваме много тясно сътрудничество между полското, датското и кипърското председателство. Всичко това е много насърчително, особено като имаме предвид трудностите, с които се сблъска този проект в съвета. Сега давам думата на Мария Арсенис, представител на комисария Малмстръм. Тя е началник на кабинет на кабинета на комисар Малмстрам. Имате думата. Благодаря. Искам да ви предам поздрави от комисар Малстром, която нямаше възможност да присъства. Много навременно е това изслушване. Искам да ви поздравя за неговото организиране. Наближава 2012 година и ако искаме да постигнем нашата цел, общо европейска система за убежище, няма никакво време за губене основата за една подобна обща европейска система вече съществува от няколко години. Но все още разликите в националното третиране ни пречат. Да ви дам някои пример. Миналата година над 50 000 лица трещи убежище са пристигнали във Франция, толкова и в Германия, а само 25 са поискали убежище в Естония. Това ви показва колко големи са разликите между различните страни. В Холандия 44% са дадени, докато в Ирландия само 1,6% са решени положително молбите за убежище. Подобно положение, тогава става дума за беженци от Ирак, от Чечня, в някои страни 1-2-3% от молбите се удовлетворяват, в други страни за същия вид а, молби се решават положително с 85-90%. Това не е редно, след като всички страни споделят едни и същи основни ценности, всички са подписали едни и същи международни конвенции, като например Женевската конвенция която между прочим празнува 60-та си годишнина тази година. И как по-добре да отбележим тази годишнина, освен като решаваме по-добре въпросите, пред които сме изправени. Днешните различия в третирането значат, че търсачите на обежище са изправени пред една лотария и разбира се, те се стремат да отидат в страни, където има по-голям шанс молбите им да бъдат удовлетворени. В момента 10 страни членки, към 10 страни членки са отправени 90% от тези, които искат убежище. За да бъдат равнопоставени страните, комисията предлага да се измени сегашното изменение, сегашното законодателство за да може всички страни членки да сближат законодателството си по отношение на обежището, за да може бежанците да бъдат третирани по един и същи начин, независимо в коя държава в Европа отидат, да имат същото право и същата възможност за закрила. Тоест, докъде сме стигнали днес? Условия за приемане – Сегашните правила дават възможност за различни тълкувания от страните членки, което значи, че бежанците не получават еднакво третиране, не биват приемани по един и същи начин, затова ние предлагаме уеднаквяване. Предлагали ме го вече от няколко години да има едни и същи условия и така прилични условия за живот на беженците. Страните членки критикуват нашите предложения, смятат, че те са прекалено подробни, че ще струват много скъпо. И затова няма да могат да бъдат изпълнени. Комисията се вслуша в тези критики и внесахме изменения към нашето собствено предложение. Това стана през юни тази година. И смятам, че по този начин дадахме нов тласък на преговорите. И а, е, виждаме вече свидетелства за това. И включително по време на полското председателство, което е непоколебимо в решимостта си да реши този въпрос. А, е, на същото мислене се основава нашето преразглеждане на директивата за а, е, процедурите по отношение на бежанците. Тази директива трябва да предложи економични правила, които да използват възможност, възможностите да се предотвратят злоупотребите, всички беженци да бъдат третирани еднакво навсякъде, да се за, за, зачитат техните основни правила и да се взема предвид съществуващата съдебна практика, за да можем а, да печелим делата, когато те се заведат срещу нас. Тази преработена директива, включително с и преработена директива за квалификациите, която господин Милер вече спомена. Сега сме вече в, на финалната права в преговорите, защото а, това са много важни въпроси, които трябва да бъдат решени по-бързо. комисията Либе и Корепер, и това е особено важно, подкрепиха по същество нашите предложения и това е, е приложителен знак за възможността на институциите да се споразумеят и да придадат ново ускорение на преговорите. Накрая имаме Дъблинският регламент и е, мисля, че всички заинтересовани страни са съгласни, че Дъблинската система трябва да остане кръгълен камък на Европейската система за убежище. Различно обаче е, е мислят, различни подходи към това как да се приложи е, този регламент. И е, всички ще бъдат съгласни, ако е, се смята, че е, е достатъчно справедлив, е, изисква този регламент. И е, предлага се постоянна, е, постоянен мониторен и система за ранно предупреждение, за да може всички възможни кризи да бъдат предотвратявани колкото е възможно по-рано. Това се отнася до предсказуемостта на системата и взаимното доверие искаме тежестите, които се вменяват на тези членки, да бъдат колкото може по-малко, но не може да имаме система за рано предупреждение без сериозно следене на границите и на бежанските потоци. Цяло, цялостният пакет, смятам всички по отношение на него са съгласни, че трябва да повишим стандартите, нормите за закрила на бежанците. И то не трябва да се стремим към някакъв най-малък обзнаменател, но ни трябват общи норми, за да се преустанови лотарията, която споменах по-рано, на различното третиране в различните страни на беженците. В течение на изслушването днес ще обсъждате въпросите за задържането, възможно правна защита, деца беженци и така нататък, за да може да се постигне споразумение в час по-скоро и надявам се, че съвета, парламента и комисията ще постигнат подобно споразумение и ние ще направим всичко възможно, за да се постигне подобно споразумение, колкото може по-бързо. Но, обща европейска система на убежище да може да бъде е, създадена само въз основа на законодателството. Необходимо е практическо сътрудничество между страните членки. А за да се подобри това сътрудничество, е, ние имаме сега е, бюрото за оказване на помощ по въпроса на беженците в Малта. Имаме и европейска програма за обучение, за да може системите за беженците да работят по един и същ начин в цяла Европа. И по това, това начин може да преценим какво е, работи и какво има нужда от усъвършенстване. И ще създаваме, ще изготвяме доклад, редовен доклад и оказваме техническа помощ, за да могат страните членки да знаят какво е положението на нещата. Комисията също така възнамерява да публикува съобщение за солидарността където ще бъдат очертани съществуващите инструменти и как да бъдат използваните по-ефективно. Наред с това, подчертаваме необходимостта страните членки да решават собствените си проблеми а, и преди да очакват солидарност от другите, а, да изпълняват своите задължения. И тук целта ни е да повишим доверието между страните членки, така че, а, наред с доброто законодателство, да се предприемат добри практически действия, мониторинг, сътрудничество, изграждане на административния капацитет. Защото солидарността не е само между страните членки, но ние трябва да бъдем солидарни и с трети страни за защита на най-уязвимите, които имат нужда от международно закрила, онези, които са в лагерите за беженците. Затова имаме и програми за закрила. Комисията ще продължи да действа по въпросите за презаселването и за намирането на трайни решения на проблемите на бежанците. Затова се присъединихме към програмата на ООН за презаселване още през 2009 година. Жалко е, че не сме постигнали споразумение по този важен инструмент и бих искала да призова и Европейския парламент и съвета да постигнат част по-скоро до края на годината, ако може, споразумение по този въпрос. Комисията ще създаде допълнителни стимули на страните членки за презаселване на бежанците. Ще бъде заместен на сегашният фонд за бежанците с нов бюджет, който ще бъде прият. Всички регионални програми за закрила на бежанците ще влезат в сила. Разбираме трудностите, но необходимо е, е да ускорим презаселването на лица в Европейския съюз, за да помогнем на най-уязвимите общности и на регионалните програми, като облегчим е, някои от националните е, системи за приемане на бежанци, които са под особен натиск. Програмите са особено успешни в страните, в които те действат, те помагат много. В момента имаме регионални програми в Източна Европа и в Танзания. В скоро време подобни програми ще започнат в Северна Африка. Те ще обхванат Египет, Либия и Тунис. Преди края на тази година, надяваме се. И подобни програми ще има и в Африканският рок, в Кения, Джибути и Сомалия. И комисията се надява, че в новата финансова рамка ще се отделят средства за по-нататъчно разширяване на тези регионални програми и за създаване на нови а, подобни такива. Тоест, дами и господа, още много предстои да се направи за създаване на обща система за работа с беженците. Това е трудна задача, но а, необходима. Затова си струва да и се отдели време и да се положат усилия, за да може да създадем ново, по-добро законодателство и поощрим по-нататъчното сътрудничество и солидарност. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Благодаря, госпожо Асениус, за този преглед на това, което прави Европейската комисия, за да може да се разчисти пътя за постигането на споразумение за общо европейска система и особено да се помогне на съвета да деблокира най-трудните, решения по най-трудните въпроси. Евродак а, и Дъблин. Дъблин. А сега ще дам думата на следващият от а, а, нашият а, списък. А, искам само да спомена, че бюрото а, в Малта, което бе споменато, а, също беше поканен негов представител. А, там е назначен а, господин Роберт Висер, нов изпълнителен директор. Той обаче, за жалост, не може да присъства, тъй като е заед другаде на посещение в САЩ днес но ние поканихме бюрото да участва в нашето изслушване. А сега ще дам думата на госпожа Тина Акетовта, член на Комисията за миграция, беженци и демография на Парламентарната асамблея на съвета на Европа. Орган, който активно участва в въпросите на емиграцията и беженците. Благодаря ви предварително за, усилията да се впишем в рамките на предоставеното ни време. Трябва да приключим тази първа сесия до 10 часа. А, имаме още един лектор, госпожа Гарлик. Благодаря. Благодаря, господин председател. Ще направя всичко възможно, но и аз бих искала да поговоря малко, тъй като темите са важни. Много се радвам, че съм поканена тук да представя съвета на Европа. Бих се радвал да си сътрудничим много повече. Така че е, едва ли ще успея да се впиша в 5 минути. В медиите изглежда, че повечето искания за обежище са в Южна Европа поради бежанците от Северна Африка, но ние всички знаем, че това не е така и че броят търсещи обежище северноафрикански е, северноафриканци е сравнително малък. Много добре знаем, че и в други страни има затруднения, но като цяло не е твърде е, необозрим притока. Много голяма разлика има е, между е, процента на прияти молби. В някои страни процента е 60, 50, 44. В е, Ирландия 90% е, е, от исканията са получили отказ. В Гърция 97% са получили отказ. Мария Арсенис говореше за лотарията за обежищата, обежището, която добре познаваме. Търсещите обежище идват от различни страни, необходимостта им от закрила е различна и има голяма разлика между подходите на държавите членките. В 95% от случаите Италия дава защита на сомалийците, докато Гърция за сравнение не, дава, не е дала обежище на никого. Трябва да се правят повече усилия, за да се подобрят тези огромни разлики. Трябва да се определят мерките и да се предприемат. Два въпроса са особено важни за нас в последно време. Положението на жените търсещи обежище и на ромите търсещи обежище. Що се отнася до жените? В резолюцията за търсещи обежище възоснова на пол се казва, че държавите членки на съвета на Европа трябва да са много внимателни в тази връзка, защото жените може би търсят обежище по подобни причини като мъжете, но понякога има и а, конкретни начини на преследване срещу жените, които е, са специфични. Трябва да се взема предвид пола при оценката на искането за обежище. Що се отнася до ромите и резолюцията за ромите, Парламентарната асамблея заявява, че ако роми живеят в Европейския съюз, не могат да търсят убежище в друга държава членка и им се налага да търсят убежище в Канада. Така че Европейският съюз призовава Ев, Ев, Съвета на Европа призовава Европейския съюз да преразгледа този въпрос. И така, все още не сме постигнали онова, което искаме. Дъблинската система се опитва да организира споделянето на отговорността. И в тази връзка Парламентарната асамблея заяви, че ефективната защита не може да бъде постигната без страните да споделят отговорности. Като една от мерките за постигане на тази цел се призовават всички държави членки да участват в програмата на ВКБ ООН за презаселване и да участват активно по време на процеса на оценка на исканията за обежище създаване на обща система за обежище на европейско равнище създава възможност за значително подобряване на качеството и последователността на решенията по исканията за обежище, не само в Европейския съюз, но и в другите държави членки на Съвета на Европа. Съвета на Европа разполага с множество правила по бежището, които са задължителни е, за държавите членки. Конвенцията за правата на човека, хартата и други. Има обаче и недостатъци. Необходимо е да има специално наблюдение – от страна на различните европейски органи. Покриват се и въпросите, свързани с исканията за обежище възоснова на полова принадлежност. Смятам, че Европейския съюз трябва да вземе предвид всички тези механизми, да ги използва и да работи с съвета на Европа за постигане на решение. Ще се изготвят и минимални правила за задържане в съвета на Европа, вземащи предвид различни стандарти и гаранции и възможни альтернативи, които да заместят задържането. Необходимо ни е по-добро координиране на усилията. Общата европейска система за обежище ще се отрази на всичките 47 държави членки на Съвета на Европа. Една по-справедлива и по-ефективна система ще отползва за всички. Общата система за обежище дава възможност за справяне с множество от проблемите налични в настоящата система за обежище. Така че не трябва да пропускаме тази възможност. Благодаря, госпожо Акетов, казва председателят. Чухме позицията на съвета на Европа, който е силно ангажиран по всички въпроси, свързани с миграцията и обежището. А сега давам думата на представителя на Върховния комисариат за беженците на ОНЕ, представен тук от госпожа Маделин Гарлик, началник на отдел политика и правна подкрепа. Имате думата. Благодаря, господин председател. От името на Върховния комисарят искам да благодаря на Европейския парламент за организирането на настоящото изслушване – Време е наистина за подобно изслушване, за обща работа по практическото сътрудничество в тази област и за обсъждане на въпросите за солидарността и споделяне на отговорностите. Искам да благодаря също така на господин министър Милър, на полското председателство. Полша а, има много интензивна програма за преговори по тези въпроси и прави усилия за постигане на компромис по тези важни въпроси. Искам да благодаря и на парламента за неговата подкрепа, за подновените преговори, за създаването на контактна група по въпросите за убежището, която може да подпомогне конструктивни обсъждания. Високо ценим е, вниманието, което се отделя на е, инструментите, свързани с убежището. Всичко това е особено важно, за да поддържаме ускорението да постигнем а, решаване на въпросите, пред които сме изправени. Приветстваме постигнатия напредък по отношение на директивата за квалификациите, нещо, което споменах госпожа Ламберт а, и всички останали, а, които участват в това. Приветстваме споразумението по главните въпроси, които са и важните стъпки а, особено по въпросите за правата и на онези, които трябва да се ползват с субсидиарна защита. По отношение на директивата за процедурите, приветстваме доклада на госпожа Гиом, която е важна основа за обсъждане. Някои са ни членки, имат съмнения по отношение на преработената директива, дали те ще могат да продължат да прилагат системата за обежище, която е ефективна и същевременно елиминира онези, които не се нуждаят от закрила. Документът, издаден през юни от комисията, решава, предлага решение на редица от тези въпроси. Надяваме се, че в споразуменията, преработената директива ще дадат възможност за постигане на компромис по окончателния текст за попълване на големите празноти в сегашната директива. Върховния комисарят смята, че това е реалистично и възможно. Е, изследването, публикувано миналата година от нас, очертава редица важни е, проблеми, е, свързани с сегашната директива. Те включват широкото използване на ускорени процедури, което намалява закрилата, проблема, че понякога беженците не могат да се, използват, да се възползват от закрилата, на която, която, която имат право и не могат да използват международните инструменти за закрила. Същото се отнася до а, интервютата, които не винаги се провеждат по един справедлив и ефективен начин. Онези, които ги провеждат, не винаги са добре подготвени мнозина биват е, експулсирани преди да имат право и възможност да обжалват. Сегашните предложения предвиждат е, нови мерки, които ще коригират редица от тези слабости. Знам, че има важни политически, деликатни политически въпроси, свързани с всичко това. Но а, е, а, Върховният комисарят а, смята, че това са проблеми, промени, които са важни, които трябва да бъдат направени и не непременно ще доведат до по-големи разходи. Става дума за инвестиции, които ще гарантират правилното функциониране на системата за обежище. Това може да бъде постигнато чрез конструктивни, гъвкави преговори от всички страни. По отношение на директивата за преселването също се изразяват опасения, че тя ще струва допълнително средства. Смятаме, че тук също има възможност за компромис. Върховният комисарят смята, че сегашната директива за приемането има сериозни слабости и нейната преработка ги решава. Един от главните въпроси е задържането на иммигрантите. А, е, тя, той, ще бъде, той ще бъде обсъждан днес тук. За Върховния комисарят не е приемливо в Европейския съюз съществуват недостатъчно правни гаранции за онези, които се биват задържани. Бежанци, нито за онези, които се подозират в престъпление, нито за онези, чието молби са отхвърлени. Всички те трябва да се радват на равни възможности за закрила. Върховния комисариат приветства позицията на Европейският парламент, която подкрепя по-добро регулиране на въпроса за задържането на бежанците. Надяваме се, че този тези проблеми ще бъдат решени в близкото бъдеще. Ние също така отбелязваме проблема, проблемите в сегашното прилагане на дъблинската система – е, смятаме, че проблемите, е, които се предлагат в преработката, ще решат много от тези проблеми, яснота на критериите и на процесите, да се защитат интересите и на беженците, и на страни, приемащите страни. Е, Върховният комисарят приветства мерките, които трябва да бъдат приети, за да не се да нямат прекалени тежести за никоя страна членка, повече от несъразмерно на тежестите, които понасят други страни. В този контекст Върховният комисарят приветства ангажимента на законодателя да се постигне споразумение по общи инструменти за обща система за убежище. Ние ще продължим да работим активно с тези институции, за да се постигне компромис по принцип по всички тези въпроси. Колкото до важния въпрос за солидарността, който се повдигна от мнозина от изказалите се тук днес. В договора за функционирането на Европейския съюз има задължително изискване обежището да се основава на принципа на системата за обежище да бъде основана на принципа на солидарност. Ние подкрепяме тази цел чрез конкретни програми и проекти, които се изпълняват в страните членки. В Гърция, където проблемите са особено големи във връзка с обежеството, Върховният комисарят предоставя кадри в системата за взимане на решение, в системата за осигуряване на превод, и ние приветстваме участието на Европейското бюро за оказване на помощ към системата за беженците в Малта, за да може и в Гърция системата за приемане на беженците да навлезе в рамките на желаното. Ние работим с всички страни в Европейския съюз през последните три години – за да можем да повишим качеството на тяхната система за обежище. Става дума и за, и за нови страни членки, и за тези, които имат отдавна системи за обежище. Искаме, а, а, а, работейки с страните членки, да помогнем за подобряване на качеството на процедурите, за по-висок капацитет, за по-голяма, по-добра квалификация на участващите в, в този система и чрез практическо сътрудничество и обмяна на опит да помагаме за постигане на тези цели. Всичко това се приема много добре от страните членки и дава възможност за подобряване на системата за обежище в Европейския съюз. Ние ще продължим да инвестираме труд, усилия и средства, за да помагаме на страните членки. Това е предизвикателство, което, за което ще помогне и новото бюро в Малта. Надяваме се, че е, всички е, е, това ще бъде отразено в програмата на бюрото за 2012 година. За това ще е необходима политическа и финансова подкрепа на страните членки, които трябва да поставят всички тези въпроси в списъка на своите най-важни приоритети. Бих искала също така да спомена колко важно е да се осигури солидарност с трети страни. Много често се казва, че мнозинството от бежанците са, опадат в страни, които са най-неподготвени да ги приемат. Това, става, това са райони в Африка, в други части на света, раздирани от конфликти и много бедни. Тези страни, въпреки това, предлагат убежище на огромен брой беженци, много повече, отколкото Европейският съюз. В рамките на всичко това солидарността с тези трети страни е не само морален императив за всички, които подкрепят международната система за защита на бежанците, то също е в, в наш общ интерес, наш приоритет. Това показва колко важно е външното измерение на политиката за обежище на Европейския съюз за създаване на една по-цялостна система, която да обхваща всички райони на света. Всичко това най-ясно се демонстрира в случая с беженците от Сомалия. Много страни членки, сомалийците представляват сериозен процент от беженците. Въпреки това, техният брой е минимален в сравнение с беженците в Сомалия и в съседните на нея страни. Днес е, 120 хиляди сомалийци пристигат в Етиопия, Еритрея и в други съседни страни от тях. 46 хиляди само през първите седмици на юли. Върховният комисарят подчертава важността на, оказване на забавна помощ на тези бежанци, нещо в което трябва да участва Европейския съюз, хуманитарната служба на Европейската комисия и страните членки. Върховният комисарят също така повтаря още един път своя призив страните да предложат своята солидарна форма на възможност за презаселване. Има много беженци, които са уязвими, които са преследвани, които са толкова застрашени, че единственият им шанс за безопасен живот е да бъдат заселени някъде другаде. както знаете, предложенията за презаселване на сомалите в Европейския съюз са твърде скромни до сега за сега. Друг е въпросът с Северна Африка. Ние знаем колко деликатно е политическото положение. Знаем положението на европейските, южноевропейски страните в Южна Европа, които трябваше да приемат потоци от бежанци от Северна Африка. Знаем също така какво предизвикат тези потоци от бежанци очакваме дългосрочно бъдещо подобряване на състоянието в тези страни. Две от тези страни, Египет и Тунис, поеха огромен брой беженци от Либия. Над 1 милион изселени хора, повечето от които напуснаха след това Тунис и Египет, за да отидат в други страни. Но над 5000 бежанци оставят близко до либийската граница, включително 3000, на които се е даден статут на бежанци от Върховния комисариат за бежанците на ООН. 2500 са представени за презаселване от Върховния комисарят, но само 1000 места се предлагат в момента в Европейския съюз. Това значи, че хиляди имат нужда от помощ и от презаселване, но няма за тях места. Презаселването на малък брой е, лица ще окаже помощ на страни, които преживяха революционни промени, ще улесни а, е, а, е, тяхното развитие в тази област и в целия този район. През заселването на тези бежанци в страните членки може да бъде подпомогнато от по-ясна политическа и финансова помощ на ниво на Европейския съюз. Това е конкретен начин, по който съюзът може да покаже своята подкрепа за политиката на презаселване и програмата за презаселване на бежанците. Върховният комисар топло приветства вашата готовност да помагате за решаване на тази задача. Сигурна съм, че всички заинтересовани страни ще намерят общи решения, за да преодолеят всички политически и институционни трудности, за да може възможността за създаване на нови инструменти за закрила да се спасят хиляди живота, си животът на хиляди беженци, няма да бъде пропусната. Искам да ви благодаря още един път за организирането на днешната среща а, и очаквам с нетърпение по-нататъчните дискусии. Благодаря, казва председателя, благодаря на всички участници в тази първа сесия на нашето изслушване днес по отношение на въпросите на убежището. Съгласно практиката на комисията Либе, вече сме малко позакъснели. И а, е, като се има предвид а, е, колко натоварена е програмата ни днес, предлагам а, е, предвидените разисквания да бъдат колкото може по-кратки. Виждам а, господин Бусотил вече иска думата. Имате думата, господин Бусотил, но предлагам това да бъде един въпрос, който ще допуснем да бъде зададен към а, изказалите се до сега. Ще ще имаме а, други сесии и а, е, много скоро ще пристъпим към сесията, която ще председателства госпожа Джин Ламбер, след това госпожа Сесилия Вилкстром, след това госпожа Силви Гийом, госпожа Моника Макобей, сеньор Антонио Масип, и е, господин Руй Таварес. Те всички ще разгледат един по един а, е, различните а, е, аспекти на въпросите на общата система за убежище. Така че предлагам въпросите, които несъмнено ще възникнат към членовете на панелите, да се съсредоточат върху това, което те първо предстои да слушаме. Но господин Босатил, имате думата. Благодаря, господин председател. Добро утро, дами и господа. Много благодаря за направените изказвания. Те бяха изключително интересни. През последните месеци става все по-ясно за всички, че без един ефективен механизъм за солидарност няма как да постигнем съгласие по общия пакет за обежище. Европейският парламент е изключително силен в своята позиция, много единодушен. Още през декември 2008 година Европейски парламент предложи преразглеждане на правилата в тази област и заяви, че солидарността е от решаващо значение за постигане на съгласие по този пакет от законодателни мерки. Продължаваме да твърдим същото, но съветът не се придвижи напред. Комисията също пропусна е, този елемент от е, своите съобщения. Очакваме съобщение на комисията по тази тема през декември, но би било по-добре, ако то беше дошло по-рано. Така че е много важно е да видим ясни доказателства, че полското председателство е готово сериозно да се захване с този въпрос. Можем да сме оптимистични. Защо солидарност? Ами много оратори вече ги споменаха. Но нека да спомена и член 70 от Лисабонския договор. Дори договорът ни задължава да споделяме отговорностите и да проявяваме солидарност. И мога да приведа още много примери тук, но нека да направя няколко коментара, свързани с солидарността. Първо, трябва ли тя да е част от регламента от Дъблин или трябва да е извън него? Аз не мисля, че тези неща трябва да се разглеждат по един полурелигиозен начин. В крайна сметка, стига да има солидарност, няма значение в кой законодателен акт е залегнала тя. Важното е да се вземе предвид, че регламентът от Дъблин по принцип е несправедлив, защото най-голямата тежест отива у държавите членки, които приемат беженците в първия момент. Сега, що се отнася до това, дали механизма за солидарност трябва да бъде задължителен или доброволен? Тук дебатите са безкрайни. Аз лично бих предпочел да е задължителен, но честно казано няма значение дали е доброволен или задължителен този механизъм, ако работи добре. Имаш един пилотен проект за Малта, моята страна, а, който не беше одобрен от комисията. Той беше на доброволна основа и просто се оказа, че не работи. Страните от Европейския съюз успяха да преразпределят и презаселят около 300 души от беженците дошли в Малта, от тези 1500 беженци дошли в Малта. А Съединените щати, които нямат каквито и да било правни отговорности в тази област, приеха хиляда от тях. За наш общ срам. Така че е крайно време всички държави членки да поемат своята част от отговорността. Това е част от пакета. И накрая, солидарност трябва да се проявява и с трети страни. Както бе споменато, в Тунис се осъществи, осъществи не само една много трудна революция, но и се оказа, че Тунис носи съвсем непропорционална отговорност за хората, напуснали Либия или желащи да я напуснат. Хиляди души все още са блокирани на либийско-тунизийската граница, а Европа не казва нищо. Благодаря много. Можете ли да се изкажете възможно е кратко, господин Идалго. Да, господин председател, казва господин Идалго. Съгласен съм с казаното, съгласен съм с представителя на госпожа Манстрем. Срещнах се вчера с представител на полското председателство, за да обсъдя въпроси, свързани с нещо повдигнато от един от моите избиратели и напълно съм съгласен с господин Маси. Полското председателство работи отлично. Така че нека да не забравяме това, да използваме е, този отличен подход и да не оставяме нещата до края на 2012 година. Съветът се притеснява за тази ситуация. Аз Искам да подчертая колко е важна вашата помощ за приключване на пакета и поне тази част от него, която е блокирана. Полша работи добре и хиляди благодарности за това и усилие. Благодаря. А би трябвало сега вече да се даде думата на госпожа Джин Ламбърт за председател председателстването на следващата сесия, но все пак бих е, желал първо да дам думата на господин Милер, за да отговори на повдигнатите въпроси и коментари. Накратко, ще спомена е, въпроса, който повдигна господин Бусатил, Не става дума за някаква формалност е, дали ще включим солидарността в механизма, дъблинския механизъм или другаде. Онова, което е важно, е самото понятие солидарност. Понятие, което до сега липсваше. Разбирам, че е, преживяваме труден период в финансово и бюджетно отношение. Има и много други проблеми, не е само солидарността трябва да покажем, че знаем какво искаме, защото не става дума само за пари. Но от друга страна, ако пренебрегнем принципа на солидарност, той ще ни липсва още много години. Затова напълно съм съгласен с вас. Нека този основен принцип не изпускаме от внимание и а, той да бъде винаги на лице. Да вземем примерът с Малта. Американците ни показаха, че а, отзивчивостта е по-важна от а, формалното изпълнение на задълженията. Въпросът е за солидарността. Е, трябва да бъдат обсъждани в светлината на интересите на едните и другите, е, за да се намери общо решение. Председателят казва, че изчаквах е, да приключи превода. И смятам, че с това приключваме първата сесия от от днес и веднага продължаваме с следващият панел под председателството на госпожа Дин Ламберт. Благодаря на всички. Моля, не напускайте местата си, за да може да продължим работата. Minister. Thank you. Thank you very much. Bye bye. Thank you. Thank you. Minister, again, thank you. We'll be in touch. Mhm. Дами и господа, нека да продължим нататък с следващата сесия от нашето изслушване, тъй като ако се опитаме да спазим графика, това означава, че всички следващи оратори за този панел трябва да се отка... изкажат от 20 минути. Аз съм Джин Ламбър, докладчик за директивата за квалификациите на Европейския парламент. Директивата ще се обсъди следващата седмица. Има известни трудности при гласуването за таблиците за съответствие, но това не е нашата тема днес. Сега ще се занимаем с лицата, ползващи се с международна закрила, с уязвимите лица и с хората от специална, с специални потребности. Много важни са формулировките, думите, къде виждаме разликите, как точно определяме хората като хора от уязвими групи или уязвими лица, хора с специални потребности, това част ли е от функционирането на обществото, как е свързано с тяхното искане за заетост. ще има и теми свързани с презаселването, но те ще се обсъдят по-скоро в един от следващите елементи на нашето изслушване, в една от следващите сесии. Тук е господин Филип Дебрухер, координатор на академичната мрежа Одисей. Също така тук е и госпожа Валентина Дате, работеща за генералния комисар за беженците и лицата без гражданство в Белгия господин е, Шелван, специалист по въпросите ЛГБТ, както и господин Жером Боя, член на Международния рехабилитационен съвет за жертвите на изтезания. И що се отнася до правата на жертвите на изтезания – те са много важни и за пакета за обежища. Давам думата на господин Дебрухер. Много благодаря. Благодаря за поканата. С оглед на времевите ограничения ще се опитам да бъда възможно най-схематичен и кратък ще го направя така, за да мога да изразя основните си идеи. Днес темата на моята презентация е свързана с, с лицата, ползващи се с международна закрила и уязвимите лица, лица тези, които имат специални нужди. Обикновенно говорим за злоупотребата с процедури за търсене на убежище, но забравяме по- често в този контекст факта, че има лица, които страдат от тази злоупотреба и за тях. Искам да издигна гласна защита. Тях трябва да обслужваме като нуждаещи се от специална защита пет пункта. На първо място първата директива, първият и текст и нейният член 17. Този член 17 остава само на хартия, за съжаление, тъй като често се тълкува превратно от държавите членки, превратно и понякога дори недобро намерено. Когато я, когато прочетем този текст, няма съмнение относно неговата интерпретация, неговото тълкование, но това не винаги е случай, за съжаление, от държавите членки. Предложението на комисията цели преработка, свързана с условията за прием, както и процедурата за неговото прилагане. Нашата академична мрежа Одисей се запозна с това предложение за преработка и сме положително настроени. Оценяваме положително текстът. Чули сме и друг вид оценки в смисъл такъв, че тази директива представлява крачка назад. Нашето мнение обаче е точно в противоположна посока. Смятаме, че върви напред и защитава повече от предишния текст лицата с специални нужди. Сега, дефиницията това какво значи лице със специална нужда е на първо място, второ място полето за, на приложение на тази директива и на трето място начинът на припознаване на такива ни хора. Дефиниция, определение. Това са хора, уязвими хора, с специални нужди или с особени потребности. Така е записано в заглавието. Наколкократно се получава така щото различните институции, които изпълняват разпоредбата на този текст, в крайна сметка бъркат двете понятия уязвими лица и лица с, с специфични потребности. Това са две различни понятия, въпреки че понякога биват смесвани. Затова, ако не определим още от самото начало какво имаме предвид, когато ползваме едното или другото понятие, ще имаме след това всякакъв вид затруднения, някои от които и с технически характер. Днес трябва да ви кажа, че дефиницията на уязвимост се интерпретира като състояние, в което човек има специфични потребности. Това не значи, разбира се, че всички проблеми са разрешени, продължава да има остатъчни такива, свързани с понятийното съдържание. И в втората преработка на текста, това продължава, за съжаление, да е недостатъчно ясно. Проблемите възникват, когато в различните разпоредби се предвиждат автоматични интерпретации на това че някое уязвимо лице веднага, поради факта, че е уязвимо, има специфични потребности. Възрастните хора са уязвими, но това не значи, че имат специфични потребности. Ето това имам предвид. Това имам предвид, когато казвам, че не трябва да се предрешават последици от факт, които не проистичат по дефиниция от този факт. Това разбира се освен юридическа бъркотия, създава и повече разходи. По въпроса за тълкованието, които дават различните институции на текстовете, има четири сфери на действие, по които се работи, но по които и съществуват все още затруднения. Липсва политическо споразумение за тълкованието на разпоредбата предвидена в член 20, която е свързана с член 17 от първата директива за условията на предоставяне на убежище. За съжаление, това е недостатък на директивата, който недостатък, за съжаление, изглежда ще продължи да се възпроизвежда. Когато говорим за хоризонталността, за съжаление отбелязваме, че регламентът Дъблин не включва идеята за уязвимост. Това не значи, че няма препратки към хората с специфични подробности, но понятието не се повтаря систематично, не се появява систематично в текста. И на трето място, припознаването е изключително важно, основополагащо изискване. Не става дума само да бъдат определени тези хора като понятие, а след това да бъдат идентифицирани като такива сред групата от търсещи убежище. И това се извършва с помощта на специфичен механизъм, който се стартира и благодарение на който се извършва въпросният процес на припознаване. Ако искаме обаче да определим характеристиките на тези лица, това трябва да се извърши с помощта на съответния механизъм, който да бъде и разходно спестяващ. Вече има стъпки напред по този въпрос в текста изрично се казва, че в 17 член на първата директива се предвижда нещо, което държавите членки до момента не са спазвали и което трябва да бъде спазвано от сега нататък. Ето това виждам аз като положителен напредък. В директивата за процедурата също има напредък. Например, ако има някой човек, който е бил подлаган на мъчение, трябва да се има предвид, че той няма да бъде в състояние да се изрази свързано пред човека или агента, който го разпитва. Ето тук се работи, за да може това да се регулира още повече и да бъде по-ясно разписано, за да няма двойствени двояки интерпретации. Нещо, което за съжаление се забравя често, е проблематиката свързана с продължителността припознаването или разпознаването на някой като уязвимо лице не винаги се случва още в самото начало, още в, в първи момент, в който въпросното лице предоставя и желание, изразява желание да бъде третирано като търсещо убежище. Ето тук трябва да работим така, щото механизма, който установим, да помага да се определят като уязвими лицата още веднага след като те подадат молба за убежище. Да съкратят, значи, процедурните граници. И в заключение, госпожо председател, искам още нещо да подчертая. Един единствен пункт с общ характер. Днес в европейското право, свързано с търсенето на убежище, въвеждаме нови понятия, юридически, комплексни, които идват обаче от друга сфера на правото, на социалното право, на данъчното право. И тук искам да се обърна към институциите, парламент, съвет, с молба да тълкуват, да правят усилия да тълкуват по-добре понятието за уязвимост. Не казвам, че е лесно, не казвам, че има някакви чудодейни разрешения. Казвам, че трябва да се насочат усилия в тази посока. Абсолютно необходимо е от гледна точка на концептуалността, на понятието. Ясно е, че това е трудно и деликатно, особено когато то Става дума за въвеждане на нови процедури с съответната им економическа окраска. Особено днес, когато правим економии от всякъде. Днес това, което ви представям в изказването си е резултат от работа, извършена от мен и една сътрудничка, която днес не е с мен, финансирана от неправителствена организация. Тези резултати са публикувани в труд, който всъщност ще се публикува близо в скоро време, до края на годината. И ако не усп... сте много нетърпеливи и не може да изчакате да се публикува книгата, мога да ви препоръчам доклад, доклада, който е публикуван, разпечатан в края на 2010 година в специален тираж за Либе. Там в този доклад, в тази брошура, може да намерите информация. Разбира се, тази информация не е така актуализирана с последните преработки на текста, както тя ще бъде в книгата, за която ви казвам, но поне има начална информация. 500 страници, съвсем не е малко, които ще ви дадат храна за размисъл за развитието на европейската система за убежище. Надявам се, че бях достатъчно ясен, въпреки и кратък и оставам на вас разположение за въпроси. Благодаря. Благодаря за онези, които зачитат коледата, знаят вече какво да предвидят в списъка за подаръци отвънка има копия от този документ, е, които не са го прегледали, могат да си вземат да го прегледат. А, парламента се опитва да разгледа въпросите на последователността и съвместимостта а, между различните директиви. А сега аз ще кажа а, добре дошла на нашия втори гостенин, госпожа Валентин Одат което е, е, специализира в въпросите на равенството на половете. Валентин, имате думата. Може би забелязахте часовника, който тиктака неумолимо. Моля, ограничете се в не повече от 10 минути. Имате думата. Добър ден, дами и господа ще говоря преди всичко за, жените и особено за жените, които представят мотиви за търсене на обежество, които имат, които се позовават на техния пол. Аз съм координатор по въпросите, свързани с равенството на половете в службата на Генералния комисар за беженците нали, и на лицата без гражданство на Белгия. Много набързо искам да обясня във връзка с работата на генералния комисар, какво правиме ние в този въпрос и второ ще дам конкретни примери, които ще иллюстрират специфичните нужди на този вид бежанци. На трето място ще прегледам практиката на нашата служба по отношение на убежището, защото тази практика има положителни страни, които иллюстрират е, специфичните нужди на този вид бежанци и какво правим ние, за да отговорим на тези специфични нужди. Генералният комисарят това е една главната е, институция, която разглежда исканията за убежище. А, и тя осъществява а, координацията на исканията за а, обежище. Работят дестина души там, аз съм координаторка. Е, има още 11 други колеги, с които работим заедно и ние се опитваме да уеднаквим практиката по отношение на молбите за обежище и да подобрим начините по които колегите, около 300 души работят в тази област, как те се отнасят към молбите. Е, има две неща, на които искам да, да настоя. Ще дам конкретни примери. Ще дам примери от неодавнашният опит. В рамките на нашата работа имаме постоянни контакти с съответните организации в Белгия има една а, организация, която се казва СОС, SOS изнасилване. А, и а, а, сред онези, които се обръщат към тази организация, има също и такива, които искат убежище. И нашата работа с тази организация показва, че онези, които са жертви на изнасилване, са толкова травматизирани от, от, от това, че те не го представят изнасилването като мотив за искане на убежище. И, т.е. тази травма е толкова дълбока, че тези хора, тези лица, въпреки че знаят, че могат да се позоват на това, те избягват да го използват като мотив за убежище. И това е в съзвучие с това, което чухме по-рано това са лица, които са дълбоко уязвими, които имат нужда от закрила, но а, а това нещо за нас е говорено многократно, многократно поради това, че не са подготвени, а, поради това, че не знаят как да представят своите нужди, те не знаят, е, че е, службите, които занимават се с обежището, ще обърнат внимание на това. Е, за това е източник на техните трудности. Те не използват мотивите, които биха могли да им помогнат да получат обежество, статут на беженци. Това е, иллюстрира една от тези трудности. А, значи необходимо е а, да се а, уточнат типовете, типологията на различните причини за искане на убежище, а също така информиране на, да се информират по-добре от тези, които искат убежище, лицата, които искат убежище. Необходима е по-добра информация за уязвимите групи, но преди това накратко искам да представя а, типовете а, лица, които искат убежище а, и които ние разработихме, за да помогнем на колегите, които разглеждат а, е, случаите на тези лица, за да знаят те за какво става дума. Ето за какво става дума. Значи, това е типологията, представяме тук. Преследвания, свързани с сексуалната, половата ориентация и половата идентификация, така наречени престъпления на честа, е, насилствените женитби, насилието в по-семейни причини, във връзка с страните, от които идват беженците. Това са насилията, изнасилванията, насилствено стерилизиране, генитално осъкътяване и така нататък. Това са седемте типа, които ви представям и още един път ще спомена това, което беше споменато днес в нашата първа сесия. Конкретните случаи за генитално осъкътяване, насилствено обрязване. Един въпросник, който беше попълнен от 12 страни членки за нашите вътрешни нужди за обмен на информация по отношение на практиката на отделните страни за това генитално осъканяване една жена, която постъпва в една от тези страни и иска а, убежище, защото се бои, че нейната дъщеря ще бъде подложена а, на този вид насилие, а, жената а, подава молбата си в страната. В някои страни членки, мнозинството трябва да кажа, въпросът се разглежда а, веднага по силата на Женевската конвенция. А той се предоставя статут на беженец. В друга група страни обаче молителите получават отговор, че зависи и може би ще бъдат обект на субсидиарна закрила тъй като връзките с изискванията на Женевската конвенция не са ясно установени, съгласно практиката на тези страни членки. Тоест няма прака връзка между тези мотиви страх от генитално усъкътяване и Женевската конвенция. Тоест на тези лица се предлага субсидиарна закрила. Друга група страни отговаря, да, вероятно, вие имате право на субсидиарна закрила, или още на някакъв друг вид, по-специфична хуманитарна закрила, но не по силата на Женевската конвенция и не е обязателно субсидиарна закрила. Значи тук не е ясно какво ще бъде решението в тези случаи. Така че по отношение на една група уязвими лица, които са в едно много сериозно положение, съществува разнобой в начина по който те са третирани в различните страни членки, в които те внасят, правят молбите си за статут на беженци. И сега нещо практично, както казах, вместо а, а, да изброявам а, а, а, практиката, пред, пред, предпочитам да се позва на практиката на отговорите, които даваме на тези молби. Мисля, че е отпечатан едно резюме на тези мерки. Той е на ваше разположение. Направили са го организаторите на изслушването, така че няма смисъл сега да се спирам подробно на всичко това. Първата мерка се отнася до това, че лицето, което иска, объжде, което иска обеща, може да избере кой да го интервюира, жена или мъж. Жените обикновено предпочитат да се ги интервюира жена. А, също те може да искат изслушването да бъде индивидуално, да не присъстват други членове на семейството, макар и жена, жена да е придружавана от мъжа си, може тя да няма мотиви да, да че, се бои от преследване, но тя може да поиска да бъде изслушана сама. Това се отнася и до отношенията на нейният съпруг, брат или друг член на семейството но това е възможност. Те могат да бъдат изслушани дори и да поискат децата им да не присъстват. Конкретната информация, която се получава, е защитена. Насочват се молителите към онези, които могат да ги посъветват във връзка с тяхната молба запознават се с типологията, която вече ви представих. И а, а, няма да влизам в подробности, но онези, които а, ще бъдат признати за бежанци, а, също получават допълнителна информация. Тук имам една брошура, която ние неодавна а, подготвихме. На девет езика е издадена. Тя също ще бъде на разположение тук на входа на залата. Ние в в Белгия, разбира се, не можем да. Не всички сме специалисти в една или друга област и затова се обръщаме, било когато става дума за насилие, един или друг вид насилие, към съответните бългийски асоциации, които занимават конкретно с тези въпроси, за да получим необходимата информация. Готов съм да ви запозная с всичко това и да отговоря на въпросите ви, ако има такива. Благодаря, каза председателката. онова, което споменахте, фактически е съзвучно с доклада на госпожа Гиом, подготвен в Европейският парламент. Но това е много информация, която получаваме от Белгия. И сега, без помощно забавяне, минаваме към следващият наш лектор, господин Челван Адвокат от Лондон, който специализира в проблемите на лицата ЛГБТ. Благодаря, госпожа председател. Много се радвам, че получих тази покана от Комисията по граждански свободи, за да говоря за правата и обежището, което може да се предоставя на лесбийки, геове, бисексуални, транссексуални и интерсексуални лица. През 2007 година в Индонезия международната общност се събра за да се очертаят насоки по въпросите, свързани с сексуалната ориентация и половата идентичност. Как се дефинира сексуалната ориентация? Това е способността на дадено лице за дълбока емоционална, любовна и сексуална връзка или привличане към индивиди от същия пол или пък от повече от един пол. Що се отнася до половата идентичност или, както известно на български, джендър или социопол, това е, се дефинира като личното възприятие и преживяване на собствения пол, това може да е свързано с биологичния пол, определен при раждането, може да е свързан с възприемането на тялото, включително може да включва и изменения на тялото чрез медицински, хирургични и други средства. No, okay. Great, thank you very much. Okay, so we're looking at freely chosen modification of the bodily... Благодаря, виждате дефиницията. Включват се и други изрази на половата принадлежност, свързани с обличането, речта, маниерите и прочие. Тоест, тук не говорим само за хирургични процедури. Пола при раждане може да не съответства на половата идентичност. Нека обаче да не се занимаваме с въпросници. Няма въпрос, е, дори няма въпросник от 40 въпроса, който да определи дали или не дадено лице принадлежи към групата на ЛГБТИ. Стигмата, която е свързана с тази разлика, тъй като тази хора са възприяти като различни, се усеща и в семейството, и в общността, и в държавата. Това води до едно интернализиране на стигмата, до усещане за срам и много често до нараняване или вреди или преследване. През 2011 година бяха предоставени е, ясни е, насоки. Лорд Роджер е, например, е, ясно заявява, че всички имат право да правят това, което искат. Геовете могат да ходят на шарени е, концерти, да пият шарени коктейли, да разговарят с е, жените като приятелки. А пък хетеросексуалните могат да си ходят на футболни матчове. Въпросът е хората, каквато и да е тяхната принадлежност, да не се боят, че могат да бъдат наранени или преследвани поради тяхната принадлежност, поради това, което са, поради това, че са чернокожи или поради това, че са деца или внуци на даден диктатор или пък по това, поради това, че са хомосексуални. Много важно е хората да могат да живеят свободно, без да се страхуват от насилие. През 2007 година в Амстердам бе прият доклад, наречен е, Продоляване на хомофобията. Там се очертават основни въпроси, свързани с хората, е, търсещи обежище, свързано с тяхната сексуална ориентация. Основните препоръки бяха да се даде закрила на всички хора, принадлежащи на групата ЛГБТИ. Много добре знаем, че през юни ООН прие резолюция, свързана с криминализирането на хомосексуално поведение много добре знаем, че има препоръка за премахване на криминализацията на хомосексуалното поведение в страните от британската общност. И трябва внимателно да се разглежда къде съществуват такива закони, които правят хомосексуалното поведение криминално. Това беше тишина тишината, в която много често живеят ЛГБТИ. Това е един е, живот е, в тишина. Европейския съд е, задава въпроса защо. Това е свързано с Федералния съд в Германия – И отговорът тук е, нито един човек не трябва, от нито един човек не трябва да се изисква да се въздържа от дейности, които са дълбоко свързани с неговата идентичност. Много важно е да се има предвид какво е положението в различните страни, и каква е правната система. Много често се оказва, че лесбийките са поставени в по-трудно положение и всичко това трябва да се има предвид в центровете за приемане. Що се отнася до европейското законодателство? Нека да поздравим Европейския парламент – за това, че в член 10 настоява да се включи половата принадлежност или социопола. Същевременно обаче държавите членки трябва да прилагат по високи стандарти на защила. Затова настояваме в член 10 под точка латинско де да се включи не ам, да се замести думата може да включва сексуална ориентация с трябва или просто включва сексуална ориентация. Много важно е също така да бъдат защитени децата, защото има деца, които са под определена възраст, които обаче се самоопределят като лесбийки, геове, транссексуални или интерсексуални лица, а, но това реално не им се позволява а, по право. Те а, не се разглеждат като способни да се самоидентифицират а, като такива в правен смисъл. Много важно е да имаме е, предвид, е, че в директивата е, за процедурите трябва да се включи сексуалната ориентация и половата идентичност. Тук трябва да имаме предвид, че въпрос е изключително сложен. как се провеждат интервютата, как се разглеждат документите. Има много а, големи а, сложности, когато става дума за разкриването на тази полова принадлежност. Също така много често искащите обежище могат да имат тежки травматични преживявания от миналото. Те цял живот е трябвало да крият своята идентичност. Трябва да им се имат предвид и процедурите в безопасните трети страни. И трябва да се имат предвид и възможностите за подаване на нови е, молби. Много често е, повторните молби се забраняват, а пък е, на етапа на първата молба искащия обежище все още не е способен е, да говори за своите преживявания, така че ги прикрива. Имаме такъв е, опит е, с човек от Пакистан. Е, който се идентифицира като биологична жена, само че се възприема като мъж, но все още не е преминал операция за промяна на пола. Нещата изключително се осложняват от административна гледна точка. Нека да разгледаме също така как се дефинира и понятието семейство. По множество директиви включително и Дъблин 2 и директивата за приемането и за квалификациите, трябва да се приеме решението на съда на, на Европейския съд за правата на човека по делто Шалк и Коп срещу Австрия. Тоест, трябва да се включват и хомосексуалните двойки, които живеят на семейни начала, в дефиницията за семейство. Хомосексуалните двойки също трябва да получават защита по европейските директиви. Така че, дами и господа, ако мога да си позволя да обобщя, обобщя нещата така. А, тук се опитваме да коригираме исторически грешки. Наследството на историята е много тежко по време на Холокоста са били убивани и хомосексуалисти. Чак през 90-те години в Холандия и в Съединените щати започна да се гарантира защита за хомосексуалистите. Крайно време е да направим крачка напред. Благодаря много за това ясно експозе. Всички оратори цитират своите източници, нещо, което може да ни е изключително полезно. А сега преминаваме към изказването на господин Жером Боя, член на Международния рехабилитационен съвет за жертвите на изтезания. Отново става дума за идентичността, за специалните нужди. Заповядай, Джером. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата. Аз съм Жером Боя, директор за развитието в Център на асоциация, като работи с жертви на изтезания в Париж. Работим с около 650 пациенти в нашия център. Асоциацията, наречена Паркур Дегзиль, е член на Международния рехабилитационен съвет. Това представлява независима международна организация, в е, която работят центрове от 63 страни. Представени са представители и на гражданското общество и всякакъв вид правозащитници, ангажирани с тази тематика. Жертвите имат право на достъп до такъв вид е, центрове, имат право и на правна защита. Работата ни е свързана с подпомагане на повече от 5000 жертви годишно. Нашата членска маса е много разнообразна. Някои центрове, например, обслужват хиляди пациенти на година, а други са много по-малки и работят в определена и по-специфична политическа и социална среда. Тази разлика следва да бъде взимана под внимание. Нашето призвание е да обслужваме пациента, който бива третиран медицински и психологически. Разбира се, получава и социална правна защита, свързана с следващата, последващата му ресоциализация. Посещава и курсове по кинезитерапия. Знаете всички, че за съжаление жертвите на изтезания продължават е, и днес да съществуват. Има изтезание с други думи около, 9, е, около 2 милиона и 900 хиляди души са поискали убежище в Европа през 2010 година. Голяма част от тях има вероятност да са жертви на изтезание. Тези жертви понякога имат достъп само до базово, съвсем рудиментарно медицинско лечение, въпреки че всъщност е, потребностите им са много по-специфични и по-скоро с психологически характер. Правото за получаване на медицинска грижа е част от основните права, признат прието като такова от много международни конвенции. За съжаление обаче това не винаги може да бъде прилагано спрямо търсещите убежище в Европа. И в този смисъл пледираме за равнопоставеност и на тези хора. Е, в момента съществува риск Европейският съюз да прекрати финансирането на този вид дейност и това би означавало необходимостта да се затворят много центрове в Европа и да бъдат изоставени на собствената им съдба много от пациентите. Това би означавало загуба на около 60% от финансирането, годишното финансиране на тези центрове. Изключително тревожен факт. По въпроса сега за идентифициране на жертвите на мъчения и изтезания. Както видяхте в изказването на господин Де Брухер, това идентифициране, това припознаване на жертвите е изключително важно още в самото начало. Теоретично това би трябвало да се извършва чрез поредица мерки още от самото стартиране на процедурата, за да могат тези хора веднага да бъдат припознати като нуждаещи се от специален вид отношение. Искам да подчертая, че идентифицирането на тези хора трябва да се случи възможно най-бързо, за да можем веднага да действаме така, както се очаква от нас. Това, което предлагаме, е да се въведе индивидуална система за възможно най-ранно опознаване на тези специфични случаи, още от самото начало на процедурата. Нашата асоциация работи заедно с няколко други партньора точно по изработването на един въпросник, с помощта на който може възможно най-бързо да се идентифицират тези потенциални жертви. При това оперативните работници още в първата си среща с жертвите да са в състояние да идентифицират или да приложат въпросния въпросната анкета. За сега този механизъм дава добри резултати в рамките на нашата система за търсене на обежище и аз искам да ви покажа брошура по този въпрос отвън е, ако вече е изчерпана, разбира се, че може да ми се обадите, за да ви дам друг екземпляр. И така, в заключение, искам да спомена и документацията, която придружава жертвите на изтезания. Имат специален медицински картон и информацията, която се събира за тях, след това помага за определяне на тяхното лечение. Това са свидетелства от физически и психически характер често забравяме, че и психиката страда, както и физиката. Истанбулският е, протокол е документа, към който се придържаме в качествената оценка на техните досиета, на техните казуси. За съжаление обаче тези стандарти, които са с изключително качество, се използват на практика ускъдно. И в заключение, три препоръки, ако позволите, като резултат от всичко, което казах до момента. Предлагаме да се въведе система за възможно най-рано опознаване на тези жертви за изтезания сред търсещите убежище. На второ място, съответно отношение към тях по време на последващото им психологическо, физическо, медицинско и правно обслужване. Благодаря. Това беше от мен. Много благодаря за ясното изложение и препоръките. очевидно трябва да обърне внимание на възможното съдебно преследване. Мисля, че имаме време за един-два бързи, казвам бързи въпроса, които след това могат да получат малко по-длъжки отговори. Но всичко беше доста ясно, така че има ли въпроси? Докладчика по въпроса на е приемането на беженците господин Масип Идалго. Да, аз разбира се, изобщо съм заинтересуван от тези въпроси, не само в качеството си на докладчик. И искам да попитам специалиста по жертви на изтезания. Наистина трябва да бъдат възможно най-бързо идентифицирани тези уязвими хора, бидейки жертви. Съгласен съм по този въпрос. Но освен това, до каква степен има списък, да кажем, до каква степен е изготвен механизъм за идентифициране не на хора, а на държави, които практикуват изтезанията. Можем да използваме, да мобилизираме всъщност за ползване международни инструменти, които ни помогнат да знаем кои държави още практикуват изтезанията, на които са жертва след това търсещите убежище или част от тях. В Европарламента определено има търсене на една такава стъпка. Да има държави, които ясно да се знае, че практикуват е, е, изтезания според анкети на Amnesty International. Така бихме могли да ги репресираме и по други параграфи. Благодаря. Е, разбира се, съгласен съм с всичко, което казвате. Е, всеки, ден, всеки дневно се опитваме да из, изтъкнем важността на тези въпроси. Но съвително трудно е а, да а, решим този въпрос, защото в, в, в, в много случаи, много случаи е, не обръщаме внимание на тези, които идват от Тунис и се обръщат към нас. Във Франция, като че ли все още се приема Тунис само като една туристическа дестинация. Но, е, но необходимо е, е силна политическа подкрепа, за да може това послание да бъде чуто навсякъде. Много благодаря. И това е в съзвучие с а, това, което се каза преди малко за страните, от които идват а, бежанците и условията там. А, също така и а, това е работа на новото бюро а, в Малта. А, как ще реагираме? А, не става дума само да подписваме меморандуми, съгласно които да може да връщаме хората там, от които са дошли. Но много бих искала да благодаря на участниците в този панел, които много богати и ясни изложения представиха под въпросите, които обсъждаме. Следващия панел ще се председателства от моята, моята колежка Сесилия Викстром. Той ще бъде по въпросите на малолетните. Благодаря ви още един път и Сесилия, сега отсъпвам председателското място на теб. Well, I hope that you had one minute at least to say hello to somebody you didn't know before. Да ви кажа, да кажа, добър ден на всички. ако има някой, който не познавате, запознайте се. Давам ви 30 секунди. Те вече изтекаха. Аз съм Сесилия Викстром от 2009 е, година съм депутат от Швеция и съм занимавам с е, преработената дъблинска а, тема. Знаете, че децата са уязвими, много уязвими. Но сега в този панел ще се съсредоточим вниманието си върху децата бежанци. И знаете, че тук възниква един много важен хоризонтален проблем, който е част от всяко досие, свързано с убежището. Имаме го предвид и когато се опитваме да създадем общата европейска система за убежище. Днес имаме трима експерти поканени да говорят в тази част от нашата работа, така че няма да отнемам повече от вашето време. Направо ще им дам думата, за да може да споделят своите познания в тази област. Най-напред ще дам думата на Ребека О'Донел, която отговаря за политиката и обществената информираност в, международната организация Save the Children. Спасете децата. Това е международна организация, която се занимава с проблемите на децата и децата бежанци са част от нейните е, е, нейното поле на интереси. Прилагането на директивата за връщането на Европейския съюз и плана за действие за непридружавани малолетни също са е, в нейната сфера на дейност в организацията има широка мрежа, която работи с, с деца в цяла Европа. Госпожо Донал, имате думата. Благодаря, госпожо председател, за уводните думи. Много се радвам, че можем да обсъдим положението на децата във връзка с законодателството за обежището и евентуалната позиция, която парламента може да вземе в преговорите, които предстоят. Както каза госпожа Викстера, вече много години е, следим тази тема и сме правили конкретни предложения е, за, и за децата в е, семействата, търсещи обежище, и за непридружените деца, деца отделени от семейството си или пък сами, или пък търсещи обежище по-отделно. Преди обаче да разгледаме е, положението на децата в настоящото е, предложение, искам да разгледам самия контекст на обежището и миграцията. При всички положения, това е, е точката, от която винаги тръгваме, децата трябва да се гледат като лица с права. Те трябва да се гледат като деца, на първо място, независимо от техния имиграционен статут, всички е, деца трябва да получат защита, а пък непридружените деца трябва да получат специални грижи. Това не означава, че те трябва да, поста... да бъдат поставени за постоянно под закрилата на европейските държави членки. но същевременно трябва да се намери едно дългосрочно решение за всяко едно дете. Държавите са задължени по международното право и е, европейското законодателство внимателно да разгледат е, конкретните обстоятелства, свързани с всяко дете и да определят къде е бъдещето на това дете, като се вземат предвид най-добрия му интерес и конкретните му искания, както и това дали или не детето има статут на беженец. Принципът за най-добър интерес на детето се намира навсякъде в законодателството, което може да засяга деца. Намира се в директивата за трафика на хора, в директивата за връщането. Сега вече започва да се подчертава все повече и в инструментите, свързани с обежището. Много хубаво е, че този принцип става все по-видим. Въпросът е обаче да не се е, копира без мисъл. Много важно е във, всяко, във всеки един законодателен текст да има ясни, конкретни мерки, които да направят този принцип реалност. Комисията си е дала сметка за това в предложението, което разглеждаме и то включва някои основни гаранции е, за спазване на този принцип. Има мерки е, за непридружаваните е, деца в съществуващото право за бежанците. Има мерки и за семейството, но с изключение на това децата на практика са невидими. Е, дори няма дефиниция за деца, затова е необходимо да се гарантират по-добри стандарти за приемане, зачитане е, на правата в, по-голям, в по-голяма степен, по-добър достъп е, на децата до процедурите и яснота в, и търсене на яснота около подадените молби. Смятаме, че парламентът трябва да се бори е за още по-добре развитие на предложените от комисията мерки. Нека да ви представя два, две сфери, където има добри подобрения и още три сфери, където може да се подобрят нещата. Първо, задържането първоначалния вариант на директивата за приемането имаше забрана за задържането на непридружавани деца. Във второто преразглеждане обаче това, тази формулировка отпада. Вече има възможност непридружаваните деца да бъдат задържани там, където това е в, е, от техен интерес. Аз не виждам кога, при какви обстоятелства задържането може да е, е от интерес за някого и въобще е, да седиш в затвора е, за твое благо е средновековна практика. Така че нека парламентът да настои, че общото правило е децата да не бъдат задържани. Това е много важно. Мисля, че ще има полезни материали и а, от конференцията, която предстои по тази тема. Втората тема събирането на семействата. Има дефиниция за членовете на семейството, които могат да попаднат под клаузите за събиране на семейството. Парламентът обаче представя по-ограничена дефиниция за представи по-ограничена дефиниция за членовете на семейството по отношение на директивата за квалификациите. Настояваме парламента да не ограничава дефиницията при директивата за приемането. Децата са деца, независимо от това дали са женени. Не трябва да се забравя и това, че много деца са преживели принудителен брак. Така че, е, ако те останат сами в Европа, много често са изключително уязвими. Имат нужда от закрила. И много често може да е от полза за държавите членки да позволят семействата да се съберат. И в тази връзка нека да премина и към елементите, където разпоредбите трябва да бъдат подобрени. Когато говорим за попечителите, ясно е, че попечителите имат за цел да защитават децата и да се грижат за техните интереси, независимо от каквито и да било други агенции. Затова независимостта е много важна. В никакъв случай не би трябвало представители на агенции, работещи с мигниците, миграцията или границите, да участват в агенциите по закрила на децата. По принцип агенции или лица, чието интереси а, са в конфликт с а, евентуалната защита на децата, не би трябвало да могат да стават попечители. Друг важен въпрос – оценката на възрастта. Как се определя възрастта на едно дете? Ясно е, че държавите членки трябва да могат по някакъв начин да определят дали едно дете действително е дете. Но няма научни методи, по които точно да се оцени възрастта на човек. Чудесно би било, ако имаше такива методи, но такива методи няма. И освен това, и това трябва да се вземе предвид. И рутинното преминаване на рентгенови снимки трябва да се преустанови. Друг важен въпрос е регламента от Дъблин 2. Прехвърлянето на децата в други европейски страни. Смятаме, че трябва да има ясна процедура, вземаща предвид интересите на детето, включващи представители на двете страни и добро прехвърляне на попечителството. Моля ви, разгледайте повече подробности на нашия вебсайт, тъй като това е изключително важен въпрос. И накрая, има различни възражения срещу мерките, предложени от комисията. Някои казват, че ще струват твърде много, други казват, че не може да се предложат на практика. Механизмите за закрила, разбира се, могат да привлекат още деца, това също е аргумент. Добре, това са все аргументи, които парламентът трябва да разгледа. Разбира се. Но този тип практически аргументи по никакъв начин не трябва да накърняват нашата способност да изпълняваме задълженията си за закрила. Все повече държавите членки се подвеждат под отговорност там, където не са спазили интересите на детето и по същество и процедурно. Друг важен въпрос е, че е, всъщност тези мерки няма защо да са трудни или скъпи. Ясно е, че държавите е, членки се сблъскват с трудности, когато не знаят как точно да определят кой е най-добрият интерес на детето. Но именно заради това работим ние. Save the Children работи с финското правителство, например, за подробни насоки за това как точно се интервюират деца. Работим и с Европейския съвет за беженците и хората в изгнание, за да оточним списък на елементи за проверка, свързани с процедурите за връщане на деца в страната на происход. Работим по стандарти и подкрепа за попечителите. И работим по програмата Непридружавани деца в Европа. Всички тези инструменти могат да помогнат на държавите членки да постигнат прилагането на мерките, предложени от комисията. И в този процес Европейският парламент не само, че може, но и трябва да изиграе своята роля, за да осъществи една европейска рамка, защитаваща децата в действителност, не само на теория. Благодаря. Благодаря. И сега веднага минаваме към доктор Естебанес програмен менеджер в Агенция за основните права в Виена. Доктор Естебанец е, работи на този пот от 2009 година. Тя също отговаря за правата на децата в Агенцията за основните права в Виена. Имате думата. Моля ви се, опитайте да се придържате към отреденото ви време за да могат да може да имаме време за един-два въпроса на края на тази сесия. Благодаря, госпожо. Най-напред искам да благодаря на Европейският парламент за поканата към нашата агенция да мога да ви представя резултатите от нашия доклад за самите деца бежанци. Целият текст на доклада е на разположение. Ето вижте как изглежда. Той ще бъде предоставен пред залата. А, ние а, изхождаме от правата. Изследването са направени чрез интервюта, като прилагаме принципите, заложили в 12 член на конвенцията а, за правата на децата. 336 деца, повечето на 16 и повече години бяха интервюирани. Това предполага а, преживяното от тях. Бяха интервюирани и 302 възрастни. Това са е, беше критичен начин да се оценят, да се оцени сегашната практика и какво е необходимо да се промени. Тя ни даде е, поглед върху възгледите и нуждите на децата. Докладът съдържа е, препоръки за ново законодателство и основа на възгледите, които чухме възосновата на а, изследване на европейските мрежи, а, което се публикува на вече 12 страни. Те са изброени тук. Става дума, доклада се разглежда условията за живот, живот жилища, социални работници, здравеопазване, образование, религия, отдих, социални взаимодействия и а, е, а, е, расизъм. Също така обхванати са и правните въпроси и процедури, настойничеството и правното представителство, оценка на възрастта на децата, установяване и събиране на семействата, процедури, задържане, е, малтретиране и насилие а, и какво става за децата, когато навършат 18 години. Ще започна с правните въпроси и процедури, на които се обръща голямо внимание от Европейския парламент в момента. Те са от първостепенно значение за децата. Обаче, децата много често не знаят какви са техните права и на какви процедури ще бъдат подложени. Питанията към децата обикновено не са съобразени с тяхната култура, с това, че те са деца. Става дума за официалните разпити и много често се изразява тревога по отношение на достъпа на децата до качествена правна помощ и до професионален превод. А, а, сега, а, настойничеството, законно настойничество и юридическо представителство. Повечето деца обаче не знаят имат ли настойник, кой е той и какви са неговите правомощи в някои случаи а, някои смятат, че те са настойниците, когато това не е така. А много пъти децата се оплакват за това, че рядко виждат своите настойници. Също така има тревога, опасения по отношение на липсата на превод и квалификацията на лицата назначени за настойници някой път децата питат, не знам какво значи настойник, имам ли такъв. По отношение на оценката на възрастта използват се различни методи в различните страни членки, включително документални, а, но се използват и медицински тестове, обаче не е ясно доколко тези тестове са а, е, надежни, е, каква е квалификацията на онези, които ги провеждат е, и какви стъпки и процедури, на какви стъпки и процедури се предлагат децата. А също какви са и механизмите за обжалване по отношение на издирването и събирането на семействата. Повечето деца, разбира се, искат да бъдат събрани със своите семейства. Обаче няма информация а, за това как се върши това професионално. Много рядко се намират а, семействата на децата, помощта от Международният е, комитет на Червеният е, кръст и националните е, органи на Червения кръст трябва да участва в тази работа. А някои деца нямат доверие на процедурата. По отношение на процедурата за оказване на предоставяне на обежище. Тук е, съществува известна несигурност, децата нямат информация за ролята на участващите в тази процедура, тези, които ги интервюират, техните настойници и съветници. Много деца се оплакват от това, че много малко време им е отделено за да съобщат това, от какво имат нужда Липсват също така и професионален превод. По отношение на задържането. Говорили сме с малко деца, които са задържани, но трябва да се каже, че за децата не е лесно да разберат защо са затворени, след като не са извършили престъпление в някои страни членки. Децата системно се задържат още при пристигането си, докато се установи възрастта им. В много страни членки няма правна помощ, нито съветници на разположение на децата. В някои страни членки децата са подложени на словесни и физическо насилие. А сега по отношение на а, жилищните условия. Предпочитани са малките а, жилищни единици. А, Децата понякога се поставят в затворени хотели, общежития, смесени е, и абсолютно недопустимо е те да бъдат съдържани заедно с възрастни, които нямат никаква, не са им роднини или част от тяхното семейство. По отношение на жилищните условия, децата предпочитат големите градски райони, докато а, при възрастните положението е различно. Условията в първоначалните центрове за приемане също не са задоволителни, няма а, достатъчно храна, здравеопазването не е достатъчно добро, няма образование, няма условия за отдих, телевизия и така нататък. По отношение на здравеопазването положението е разнородно. Повечето деца имат положителни, положително отношение към това, което са преживели. Обаче много пъти липсват медицински, предовни медицински преход, прегледи, нужда по-добро медицинско лечение, от психологическа подкрепа. Също така много пъти липсва професионален превод. А, а някои е, момичета казват, че предпочитат жени лекарки да ги преглеждат. А, по отношение на образованието, добре е децата да бъдат включени в, в е, общите училища. И съществуват обаче трудности е, в тяхното записване в училища, в някои центрове за приемане образованието се състои главно в езикови курсове, децата искат обаче те да бъдат по-продължителни а, много пъти се проявяват а, слабости при посещаваемостта на училищата а, и няма също така достатъчно информация. Накрая по отношение на дискриминацията и малтретирането. Нашето изследване нямаше задача а, конкретно да занимава с тези проблеми, но беше установено, че съществува словесно и физическо насилие, било от полицията, било от други. Децата често преживяват травматични а, е, събития във връзка с молбата си за обежище. Много пъти децата биват обиждани, към тях не се отнасят сериозно, обвиняват ги, че лъжат е, и е, няма достатъчно информация за това, на което имат право. В заключение ще кажа, че това, което ни казват децата, е различно в различните страни. Техните възгледи много често ни дават ценен поглед върху това как техните нужди могат да бъдат задоволени. И то при минимални разходи. Искам също така да подчертая, че Стокхолмската програма, приета от Европейския съвет, изтъква, че положението на непридружените деца изисква специално внимание и специална, специални решения. А също така и граничните е, е, мерки за контрол не трябва да предотвратяват е, достъпа на децата до системите за защита, на които те имат право. Благодаря. Благодаря ви много, доктор Естебанес. И бих искала да припомня един разговор с едно 15 годишно момче, което попита, имам ли права? Това е най-добре пазената тайна в целия свят правата на децата в това положение. И единственото, което желая, каза той, да имам пари от понякога да се обаждам на майка. това е истински случай на един юноша в днешна Европа, а сега ще дам думата на господин Ферштеген, директор на НИДОС, агенция за попечителство на на пълнолетни деца, търсещи убежище в Нидерландия. Нидус отговаря за голям брой непридружени деца. Тя е инициатор на Европейската мрежа за подобни институции. В Финландия, Шотландия, Германия, Белгия и Холандия се простира се сега тази мрежа. Сигурно съм, че към нея ще присъединят и други страни членки. С удоволствие ви давам думата. Благодаря много. Много се радвам, че имам възможност да обсъди с вас положението на непорирожените непълнолетни лица в Европа. Ние сме на институция с нас 13 годишен опит с непридружени непълнолетни лица и тук искам да подчертая колко важно е представителството или попечителството да бъде независимо и да защитава тези деца. Като партньорска организация на ENGI, Европейската мрежа за инсти... на институциите за попечителство, смятаме, че е от огромно значение да се има предвид, че разликите в системите за настойничество са огромни. Дали дадено дете получава настойник или не, зависи от страшно много обстоятелства, включително молбата, разрешителното за пребиваване и други случайни обстоятелства. Има системи, където настойничество не съществува, но има други начини за представителство на детето. Много често тези системи се създават отгоре надолу, но рядко съз... и рядко създават действителна отговорност за добруването на детето това положение трябва да се подобри, особено като се имат правител уязвимите деца. Трябва да има отговорности, трябва да има отчетност. Във всяка държава членка трябва да има организация, която има ясна отговорност за непридържаваните деца и която трябва да е подотчетна за изпълнението на своите задължения. Трябва да разполага със съответните ресурси и правомощия. Нека да ви дам два примера на много тежки ситуации, в които НИДОС като настойническа организация се опита да се погрижи всички действия да бъдат от полза за детето. Първата ситуация е събирането на едно бебе, пребиваващо в Холандия, с бабата и дядото, пребиваващи в друга страна. Другата ситуация е свързана с едно момиче, което бе върнато а, в а, първоначалната страна под Дъблин, независимо от това, че там нямаше система за грижа, представителство и приемане. Искам с това да иллюстрирам, че положението в момента е такова, че е много трудно да се защитят тези деца. едно момиче, е първия е, ми пример. Е, момиче пристигнало на 14 години с дървена лодка от Либия. Ма, след това е затворена в беженски лагер, е, където е, срещнал група сънародници, които я подкрепили в е, е, трудното положение, в което се намирал. След като бил затворен беженския лагер, тя останала на улицата заедно с останалите и трябвало да проси. Това продължило няколко месеца, докато едно еритрейско семейство не е помогнало да стигне до Холандия. Тогава се включва и Нидос. През юли 2009 година на 15 години. Момичето е, е поставено под настойничеството на Нидос. Искането за обежище е отхвърлено, тъй като тя е пребивалвала в друга страна под Дъблин по-рано. През септември 2010 година тя е задържана, за да бъде депортирана, независимо от това, че Нидос се противопоставя, тъй като смята, че връщането в тази съответна друга страна по Дъблин по никакъв начин не се грижи за нейните най-добри интереси, независимо от тези възражения. Обаче тя е депортирана през декември 2010 година. Нидо се опитва поне да организира нещо с организация за подпомагане в другата страна и получава обещания, че Дега, това момиче, ще бъде посрещнато на летището. Нещата обаче се случват съвсем различно. През октомври 2010 година Дека се върна в Холандия а, и се свърза с холандските власти. Не, Нидос а, успя да продължи да работи с нея. Тя разказа какво се е случило в другата страна. Още като пристигнала, била закарана в затвора, след това е било връчено писмо, което казвало, че трябва да напусне страната. След това била изгонена на улицата. Следващите седмици били ужасни. и Живеела на улицата, спяла под мостовете, трябвало да проси. Изнасилвана няколко пъти, пребивана няколко пъти, е страхувала се да се обърне към полицията за помощ и накрая е решила да се опита да се върне в Холандия. Нидос повярва на това момиче и е реши да обърне е, внимание върху този въпрос е, на отговорния министр. Това е необичайната процедура. Това е изключителна е, процедура за е, особено тежки ситуации. Най-накрая е, Дека получи обежище. В момента тя не се чувства добре психологически, може все се сеща за ужасяващите преживявания в тази друга страна по Дъблин. И това е, я побърква. Тя е, адски, тя е страшно нещастна и объркана и Нидо се опитва да й помага и е, психологически, и социално. Нека сега да ви разкажа за бебито Фези, родено в Иран, Бащата на бебето е убит, бащ... майка му е избягала в Иран. Родителите на майката имат британска националност и живеят в Великобритания. Поради тежкото положение на бебето, те решават да пътуват, за да избягат. В, имат фалшиви паспорти, Майката на Фейзи и сестрата на Фейзи са арестувани на летището в Дубай. Те все още са в затвора в Дубай и най-вероятно им предстои депортация към Афганистан. Бабата и дядото обаче успяха да се качат на следващия полет до Амстердам. При пристигането в Холандия паспортната проверка показва, че бабата и дядото разполагат с необходимите е, документи, но Фейзи има фалшив паспорт. Бабата и дядото са допуснати да влязат, но искат да вземат и внука със себе си. Е, задържани са няколко дена е, под подозрение за трафик на хора. След това им е позволено да продължат към другата европейска държава, но без внучето. Тогава се включва Нидос. Нидос настани Фейзи в приемно семейство и е, получи статута на настойник. Едно от най-важните неща за децата е да не, се отделят, да не се отделят от семейството за дълго време. Направи си всичко, за да се събере бебето с майката, но това стана невъзможно по настоящата правна рамка. След това се започна да се работи по събиране поне с бабата и дядото. Майката се съгласи по телефона е, бебето и бабата и дядото да бъдат събрани, защото сметна, е, че самата тя е, едва ли ще бъде допусната да пътува, е, за да се събере отново с детето си. След това започна ходене по мъките по всякакви институции, посолства и организации, без каквато и да било полза от това. Централните органи заявиха, че е невъзможно в средносрочен план да се обедини Фейзи с неговите баба и дядо в Великобритания. В едно подобно положение при друг случай това обединение, това събиране на семейството отне поне две години. В този случай отне поне 6 месеца да се изясни ситуацията. Искаха се доказателства за докумен... и документи, че Фейси действително а, а, е внук на бабата и дядото. Документите бяха събрани от Нидо, само че бяха счетани за недостатъчни като доказателство. След това Нидос организира ДНК тест, за да докаже връзката и а, бяха събрани отговори на допълнителни въпроси. Още три месеца минаха. Продължиха преговорите с съда за непълнолетните. и е, бе получено обещание от органите в е, Великобритания, че ще продължат да подпомагат е, бебето и бабата и дядото след събирането на семейството. Усилията продължиха още няколко месеца, но крайният резултат беше, че настойничеството бе прихвърлено на бабата и дядото. Бабата и дядото междувременно редовно посещаваха Фейси в Холандия. Какво е положението сега? Фейзи вече е на 18 месеца. От 11 месеца е в Холандия. От НИДОС отново се иска да събира допълнителна информация по допълнителни въпроси, зададени от британските власти. Според НИДОС, колкото по-дълго Фейзи остане на, с приемното семейство, толкова повече ще се отдалечи от своето истинско семейство и езиково, и културно. Това по никакъв начин не е от интерес за детето. Ето това са два примера на ужасяващи ситуации, преживявани от деца. Исках да ви ги разкажа, защото мисля, че те ясно доказват, че там, където не е назначен настойник, трябва да се направи всичко, дори да се прави а, всичко за защита на детето а, по сегашните правила едно бебе никога нямаше да се събере с е, е, семейството си и едно 14 годишно е, момиче щеше да продължи да е на улицата. Трябва да се направи всичко възможно децата и по-малки и по-големи да не попадат в такива безумни ситуации. Много важно е да има попечителство, да се работи и за най-добрия интерес на детето, иммиграционните власти да имат максимум 3 месеца за подаване на възражение и ако те не подадат такова възражение, децата задължително да се събират с семействата си. Също така, когато има случаи по Дъблин, да има прехвърляне на не на е, непридружени непълнолетни деца само там, където те се прехвърлят от един настойник на друг настойник и в никакви други случаи. От гледна точка на NG, мрежата на, на настойническите институции в Европа, мога да е, ви кажа, че е, има държави партньори във всички европейски страни, има навсякъде организации, които са готови да предоставят настойничество на непридружавани непълнолетни деца. Много важно е да се имат предвид и е, отговорностите, които носят държавите членки. Те са записани в директивите, но практиката показва, че попечителство много трудно се намира. Настойнически организации много трудно се намират. Така че има много още работа за вършене. Благодаря. Сега, както виждате, времето не чака. Първият а, сесия а, отне повече с половин час повече, отколкото беше предвидено, затова сега не мога да дам думата за въпроси, секретарята ни предложи да подадете въпросите си писмени. Те, писменно те ще бъдат предадени на нашите експерти и ще получите писмен отговор на тях. Току-що приключилата сесия беше извънредно важна. Най-интересите на непълнолетните лица, на децата, трябва да бъдат винаги взети, взимани предвид при създаването на Европейска система за обедище. И а, задържането на децата е нещо недостойно, не подхожда на Европейския съюз през 21 век. Ако има други мнения по този въпрос, ще бъда готова да ги обсъдя. А сега за сега ви благодаря от, сърце. А, пожелавам ви приятен и успешен ден. Да продължим работата си. Знаем а, а, на къде трябва да вървим, знаем какво се стремим да постигнем до края на 2012. Благодаря. Иначе е, рискуваме Европейският е, съвет да не отговаря с е, изискванията за международните права или с практиката на Съда на, на Европейския съюз и Европейският съд за правата на човека. Дами и господа, нека да спомена първо понятието безопасна страна – една от любимите ми теми. Това е въпрос, който се бе обсъждан подробности от комисията граждански свободи, първосъди и вътрешни работи. Ще говоря също така и за процедурите, когато има много, така многобройни молби. А, ако има време, ще се спра и на други въпроси. Но междувременно искам да се спра на един от главните принципи, около който се гради преразгледаната директива. Това е принципът за обръщане на специално внимание на първият етап в процедурата. Какво е значи това? На английски Front loading. Какво значи loading? Значи решете въпроса както трябва още от първия път. Това става, значи, говориме за а, това, което става в началото на процедурата. Става дума за създаване на процедура, която дава възможност да се приеме качествено точно решение още на първия етап. Решения, които са да бъдат потвърдени от втората инстанция или ако бъдат обжалвани, да не бъдат отменени от съда. За да има подобни качества първоинстанционни решения, значи необходимо е да имаме добри решения, които да отговарят на установената процедура, да се признае, че лицата са заплашени от преследване или могат да понесат сериозни вреди. Дали страната е Сомалия, Ирак или някоя друга. Добро решение е решение, което веднага установява а, кой е беженецът, решение, което опазва животът му. Решение, което веднага отчита кой се нуждае от международна закрила и кой се опитва да злоупотреби с възможностите на системата. Значи, добро решение е това, което взима правилно решение, което е, е правилно още на първата инстанция. Он, онези, които търсят международна закрила, когато внасят молбите си, те трябва, тези молби трябва да бъдат анализирани внимателно в разумни срокове. Те не, децата не трябва да бъдат оставени в състояние на несигурност продължително време. Това би било предимство и за страните членки, тъй като това ще намали свързаните с разглеждането на молбите за обежище разходи. по-бързото разглеждане на молбите, това значи, че материалните условия, включително изхранване, е, жилище, дрехи и така нататък, ще бъдат предоставени за по-кратко време на е, молителите. Е, това също ще спести разходи. Ако ще на първата инстанция се вземе правилно решение, което бъде потвърдено след това от другите инстанции или от съда, това а, има горните избраните предимства. През март 2010 година Върховният комисарят а, възложи изследване за това как се предлагат в някои страни членки процедурите за убежище. Ето тук е корицата на това изследване. То е навън, пред залата, може да, които се интересуват, да си го вземат. Там има 700 страници солидни доказателства в 20% от тези, които са получили международна закрила, са първоначално получили отказ. 20% от тези, които след това са получили закрилата, са получили отказ. Значи, такъв брой на отменяне на първоначални решения е абсолютно неприемлив. Именно затова мнозина обжалват взетите решения. Как да не обжалвате, ако знаете, че имате възможност, 20% възможност да спечелите? Страните членки трябва да предоставят междувременно материални условия, свободна правна помощ, безплатна правна помощ на молителите и онези, които обжалват решенията. Ако молбите се решават положително и качествено на първият етап, ако това, тези решения биват потвърдени от другите инстанции, това ще спести всички тези разходи и ще бъде добре за всички участници в този процес. Ето, именно това е това, което наричаме фронтлоудинг. Вземете правилното решение още първия път и така спестете пари и време. Този принцип трябва да залегне в преразгледаните директиви. и а, е, е, може ли да смятаме, че изменения текст е така някакво магическо решение? Необходимо е, не, необходимо е а, е, подготовка, квалификация на онези, които участват в този процес, необходима е информация по процедурите и за правните изисквания, необходима е също така информация и знания а, от страна на онези, които взимат решението. Необходимо е също така личните интервюта да бъдат внимателно провеждани и записвани, необходими са здравна помощ и други. Всичко това има пряко отношение към качеството на първоначалното решение. Както стана ясно, добре, ако могат колкото може по-рано да бъдат идентифицирани от тези, които наистина имат нужда от международна закрила. Подготовката. Тя е много важна. Изглежда това, може, на някой може това да изглежда очевидно. Обаче изследването, което споменах, установи, че в повечето страни членки, които анализирахме, Онези, които провеждат интервю, интервютата, не трябва да има специална подготовка а, да са запознат с международното право или изискванията за човек, на човешките права, законовите изисквания. В някои от тези страни членки а, тези интервюиращи нямат минимално изисквания, минимални изисквания за образование, а в две страни няма никакви изисквания. А, никакви изисквания за подготовка на онези, които провеждат интервютата. А, значи, в тези обстоятелства е лесно е да се а, види как подготовката на персонала ще има драматични последици в положителна посока за целия процес. От 2012 година бюрото в Малта ще поема отговорност за програмата за обучение в областта на обежището. В началото ще бъде особено важно според комисарията, Върховния комисарят, тази програма да се следва от всички. Има и още нещо. Страните членки трябва да предоставят информация за мълчаливото или изрично заявено оттегляне на молбите. Защото това има въздействие, влияние върху по-късните е, етапи на обжалване, е, второ внасяне, повторно внасяне на молбите и така нататък. Бих могъл да продължа още дълго да говоря по тези теми. Но знам, че времето е ограничено и затова ще приключа. Като кажа, че е в интерес на Европейския съюз и на неговите страни членки колкото може по-бързо да приемат пакетът от законодателни мерки, свързани с обежище, да създадат обща процедура за предоставяне на институт, на предоставяне на статута обежище. Нещо, което ще спести и човешки живот, и пари. Благодаря много. Благодаря. Това е важно изложение за темата, която не занимава днес. И веднага ще дам думата на Ан Шарлот Нигар, програмен менеджер в Агенцията за основните права и което е, ще разгледа друг аспект. Това е правото на информация в рамките на приятата процедура. Имате думата, госпожо. Моля ви, придържайте се към регламента за времето. Merci. Thank you very much, Madam Chair. Thank you also on, from my behalf for the... Благодаря, госпожа председател. Искам е, да благодаря за поканата да участвам тук на това изслушване. Е, от името на Агенцията за основните права. Що се отнася до съсредоточаването на усилията към първоначалния етап, искам да се спра на един проект за проучване, финализиран през есента на 2010 година. В него се проучват достъпа до ефективни правни средства – и задължението за информация. Всичко това от гледната точка на търсещите обежище. Тоест, целта е да се разбере до каква степен търсещия обежище наистина разбира какво се очаква от него, как най-добре да подаде кандидатурата си, каква е процедурата и какви са неговите права и задължения в тази процедура. ако искате действително да оцените истинността на дадена заявка, най-важното е още от самото начало ясно да се покаже на кандидата за убежище какво се очаква от него в процедурата. Съгласен съм с колегата от Върховния комисариат на беженците, че информацията трябва да бъде предадена правилно още при първия опит – бяха интервюирани 900 търсещи обежище. Имаше няколко дискусии по фокус групи. Това бяха хора от 65 различни националности. Стана ясно, че кандидатите не разбират своите права и задължения поради езиковите бариери. Няма превод в писмен вид, няма достатъчно добър устен превод. Един от интервюращите каза, че не е подходящо афганци, афганистанците да получават превод осигуряван от иранец и обратното. Много често се е, обръща голямо внимание на писмената информация – Европейския съюз и много, в много малко от случаите се предоставя устна информация, но тази информация за подаващите кандидатури е особено ценна. Защо е толкова важна информацията? Ами първо, именно така се предоставя достъп до процедурата за разглеждане на кандидатурите за обежище. Това е член 8 на хартата, е именно право на обежище. Също така е важно това е, право на информация и във връзка с Дъблин 2 и с правото на обжалване. Каква информация трябва да се предоставя? Тя трябва да включва всички елементи е, на информацията, които са необходими за правилно попълване на заявката. Е, вече говорихме за пола и е важно жените да получават информация на език, който те разбират и да знаят, е, че могат да подават и заявки за обежище, свързани с техния пол. По Дъблин в 6 страни, по Дъблин 2, страните казват, че е трудно, а, извинете, кандидатите казват, че е трудно да получат информация за това какво ще се случи по-нататък и кога ще бъдат прехвърлени в другата страна по Дъблин. Що се отнася до кандидатурите, получили отказ Кандидатите в повечето случаи са знаели какво е било решението, но не и какви са били основанията за това решение и много от тях не разбират каква е системата за обжалване. Let's look at the legal situation. What... Нека сега да разгледаме правното положение. Какви са езиковите изисквания за предоставяне на информация в 27-те държави членки на Европейския съюз? В 12 от тези държави членки информацията по процедурите за предоставяне на обежище задължително трябва да се предостави на езика на търсещия обежище. Това са страните, отчертани в тъмно синя на картата. Там, където виждате сини ивици, е, са страните, е, където информацията се предоставя на език, който търсещия ще се предполага, е, че разбира. В три от страните Дания, Белгия и Франция няма правни Изискване по въпроса. Що се отнася до писмената информация от гледна точка на търсещи обежище? В нея половината от е, е, държавите членки на Европейския съюз кандидатите получават информация на родния си език или, в ези, или на език, който разбират. В някои държави членки обаче получават информацията на език, различен от а, е, техния език, като се предполага, най-вероятно, че те го разбират. Сред тези държави членки има три държави членки, които по националното си законодателство са длъжни да предоставят информация на език разбираем за кандидатите. В три, две от е, държавите членки, държавите членки са получили информация само на езика на страната. Нека сега да видим на какъв брой езици са преведени информационните брошури. Е, брошурите са най-често използваната форма на представяне на информация. Водещата страна тук е Германия с 59 езика, след това Австрия 40, е, Чехия 37 езика. А с най-малко езици, на които са преведени тези брошури, Виждаме страни като Франция, Гърция, Литва, Португалия, Латвия и така нататък. Сред тези страни има страни, които се справят много добре, тъй като там няма правни изисквания да се предоставя такава информация в преведен вид, като Дания, например, но там езиците са много. Виждате, че Белгия обаче не показва толкова добри резултати. Броя на езиците трябва да се разгледа и в контекста на броя на, на, на националностите на хората искали обежище. през същата година, именно 142 националности. Както вече споменах, устната информация се разглежда като особено полезна, особено там, където е предоставена в допълнение на писмената информация. Информацията, предоставена по интерактивен начин, увеличава разбирането. Става и ясно, че качеството на устния превод е от решаващо значение. Now we came to the, the end of the procedure and you have the, the decision. А сега ще се отнася до края на процедурата. Решението. И възможността да се получи писмен превод на решението за обежище. Пълен или частичен превод на писменото решение може да бъде получен в страните, отцветени в тъмно синя. Няма писмен превод, но има пълен устен превод в страните, които са заштриховани, а в страните, отцветени в сиво, превод просто няма. So most asylum seekers interviewed were aware of the right to повечето търсещи, търсещи обежище, които са били интервюирани, са знаели, че имат право да обжалват в случай на отрицателно за тях решение, но не винаги са получавали достатъчно информация за това как да получат правна помощ и как точно да обжалват. Източниците на информация също са много важни. И що се отнася до а, тяхната надежност, а, мненията са различни. В тъмно синьо са оценени страните, където кандидатите смятат, че неправителствените организации са най-добър източник на информация. Страните, които са заштриховани с сини раета, властите се разглеждат като най-достоверен източник на информация. В сивите страни социалните мрежи се разглеждат като най-полезни. И от тези страни, е, където виждате оценка други, няма съгласие за това откъде идва най-полезната информация сред интервюираните. Заключение. Агенцията за, за основните права смята, че за да се получи добро качество на предоставянето на информация трябва да има и писмена, и устна информация на език, който търсещи ще разбира. Това трябва да се приеме като част от правото. Информацията за това как могат да се предо... подават искове за обжалване трябва да се предостави в писмен вид и процедурите могат да, трябва да се обяснят и устно. Писмена информация трябва да се предоставя и на жените кандидати, включително и там, когато са съпътствани от други членове на семейството. Жените, съпътствани от съпруга си, трябва да получават информация, че ако искат, могат да подадат и отделно искане за обежище. Това трябва да е свързано и с техните е, права. Благодаря, мадам. Euh, знам, че е, за всички е, не е приятно това, че трябва толкова да бързаме, но сега ще дам думата на господин Крис Поле, който ще говори по въпроса за правната помощ на бежанците. Благодаря. Добър ден на всички. Нямам е, интересни слайдове, PowerPoint, ще трябва просто да слушате това, което ще кажа. За разлика от преждеговорившите, ще започна с една малко реклама за това, което не знаят какво е ЕКРЕ. ЕКРЕ е Европейския съвет за бежанците ние помагаме на неправителствените организации, неправителствени организации в 30 страни, имаме 69 члена. И ние сме а, застъпници за хуманна а, а, политика на а, убежище в Европа. Благодаря за поканата. Да го, а, говориме по темата за качествен първи етап в процедурата за бежанците? Това е много важен въпрос. Като се има предвид колко малко време разполагаме, най-напред съвсем накратко ще разпо... кажа какво е, какви са възгледите на ЕКРЕ по отношение на фронт, това, което наричаме лоудинг, съсредоточаване на усилията към първоначалния етап. Второ, какво трябва да направим, за да постигнем фронтлоудинг и, и по-специално какъв трябва да бъде достъпът до правна помощ в процедурата на търсене на обежище. И накрая ще се опитам да се спра на два а, общи въпроса във връзка с преразгледаните предложения. Както вече бе обяснено от мнозина от преждеговорившите, и ние разбираме това, което се нарича фронтлоудинг по същият начин. Това значи да дадем достатъчно ресурси, достатъчно умение на системата, за да може да се взимат правилни решения още на първата инстанция. И тези решения да се взимат от квалифицирани лица, които разполагат с необходимите средства, за да могат да вземат тези решения. Тоест, не става дума толкова за ускоряване на процедурата, а понякога това не се разбира. Става дума за подобряване на качеството й. А, а, за подобряване на качеството е необходимо време. Но също време, но ако а, правилно се прилага стратегията за сърешаване на усилията към първоначалният етап, в резултат ще се скъси процедурата и тя ще стане по-ефтина. Защото а, добрите а, решения на първа инстанция премахват нуждата от обжалване, от а, взимане на решения на няколко други инстанции. Също времено, ако се вземе добро решение на първа инстанция, решение, което взима предвид всички страни на молбата за обежище, тогава по-малко време ще е необходимо на онези, които разглеждат жалбите, за да могат правилно да ги оценят и решат. Целта е да се подобри качеството на първоначалните решения. И тук са необходими редица инструменти, без които не може. Е, може би това, сега ще повторям това, което каза Микеле, но мисля, че тези основни елементи а, са особено важни. Необходима информация, е необходима е, а, необходима е подготовка и необходим е също така ефективен достъп до, свобод, до безплатна правна помощ за онези, които не могат да си осигурят по друг начин. Това е абсолютно необходимо защото то е част от самото понятие фронтлоудинг. Това значи, и тук ще спомена един парадокс, когато става дума за намаляване, за скъсяване на процедурата, съкръщаване на процедурата, трябва да се отдели достатъчно време още в началото за подготвяне на първото интервю. И затова ние от дълго време препоръчваме на страните членки да спазват така нареченият период на подготовка и отлежаване, така да се каже, да се даде възможност молителя да получи необходимите документи, да се съветва със своя правен съветник, да, се, да разбере за какво става дума и как протича цялата процедура. Ако се отдели това време в началото, ще се спести доста много по-нататък. Властите също така междувременно могат да съберат необходимата за тях информация, да идентифицират възможните проблеми, примерно дали молителите са членове на някоя уязвима група. Всичко това не е така само теория. Холандското правителство вече прилага тази, тази практика да се даде достатъчно време в началото от 2010 година насам това изискване е включено в закона. И холандският министр, който отговаря по тези въпроси, изпрати писмо на холандския парламент, в което прави оценка на първите резултати от прилагането на тази система. Много неща там могат да се критикуват, но един от резултатите, нещо с което са съгласни всички, които участват в този процес, и адвокатите, и неправителствените организации, че въпросът за отделяне на достатъчно време на първият етап е много важен и дава положителни резултати. Сега, за достъпа до безплатна правна помощ. Най-напред трябва да се разбере, че процедурите на обежището в Европа вече са ужасно сложни а, а онзи, който а, отправя молба за обежище е в едно неблагоприятно положение. Обикновено той не, не говори езика на страната, в която подава молбата и се нуждае от помощ. Според нас от такава помощ той се нуждае още от самото начало. Считаме, че присъствието още по време на първото интервю на подобен правен съветник е особено важно било правен съветник, било адвокат, представители на правителствените организации или хора, които са специално подготвени за тази работа, те могат да помогнат за по-доброто провеждане на първото интервю. Те могат да помогнат за установяване на това, кои са най-важните въпроси в молбата за обежище и практиката показва, че те могат да играят важна, все по-важна роля в изграждането на доверие между молителят и властите, които разглеждат неговата молба. А властите, на чиято врата, така да се каже, беженецът чука с молба за статут на беженец и за обежище. В Великобритания има един така наречен проект за, правен, за правни консултации, който предвижда участие на, на, на, на юристи, на адвокати още в самото начало, още в първия етап на процесът на предоставяне на обежище. Като имам предвид, че времето е ограничено, смятах да говоря и за някои от най-важните пречки, с които се сблъскват молителите днес, но ще пропусна тази точка. Искам да ви насоча към редица изследвания. Едно изследване ние самите сме провели по отношение на убежището в Европа. Проучили сме системите за правна помощ в 19 европейски страни, от които 17 страни членки на Европейския съюз. И във връзка с този въпрос за съзвичаване на усилията към първоначалния етап, трябва да кажа, че още много може да се направи за усъвършенстване на системата, ако се вземе предвид това, че безплатната а, правна помощ в момента се предлага главно на е, инстанцията, на която решението се обжалва. Е, там, където такава помощ се предоставя още в самото начало, това е свързано с редица пречки. Пречките не са толкова от законово, колкото от чисто практическо е, естество. Но, как пак се каже, предоставянето на такава помощ ще помага, помага за съкръщаване на процедурата. Главните проблеми, които установяваме при предоставянето на безплатна правна помощ, особено в случаите, когато се прилагат специални процедури, примерно на границата, в лагерите за задържане и така нататък. Бързината, с която се провеждат тези процедури, е практическа пречка за предоставянето на правна помощ. Няма време, за да бъде повикан адвокат. И това а, става на по-късен етап. И сега съвсем набързо по последното. Целият въпрос за обежището и съсредоточаване на усилията към първоначалният етап на молбите. Това не може да скрием, че сме малко разочаровани от новите предложения на комисията. Има редица въпроси, а, където като че ли тези предложения са по-малко амбициозни. Мерника е снижен, така да се каже. Но независимо от това, признаваме, че се предлагат редица важни инструменти, които ще поощрят е, процедурата фронтлоудинг. Става дума за записването на е, интервютата, предоставяне на други е, необходими средства по време на интервюто, превод и така нататък, но трябва да се каже, че редица от предложенията в преразгледаната предлаганите предложения подкопават принципа на фронтлоудинга. И за това би било добре да се предвиди по-голяма гъвкавост. Особено когато пристигат голям, голям брой бежанци. тук трябва да се използват възможностите на 14-ти член, да се използват неспециализирани кадри от а, а, други а, клонове на иммиграционната система, Смятам обаче, че тази идея няма да е плодотворна и в крайна сметка тя по-скоро ще вреди. Също времено трябва да се каже, че предложението на комисията за отлагане или неприключване на дадена процедура, когато състоянието в страната, където се търсят, търси обежище е несигурно, също не е добра идея. Тя ще доведе до е една практика, която няма да поощрява страните да използват наличните инструменти за решаване на проблемите, при които са изправени. И за да приключа съвсем набързо, ако ми разрешите, има един аспект на предложението на комисията по отношение на правната помощ, който според нас е, е доста съмнителен. И това е 21 член, който изрично препоръчва каква процедурна и правна информация трябва да се предостави на онези, които, лицата, които искат обежище. И че тя трябва да бъде предоставена от държавните служби и държавните служители. Смятаме, че това като норма е твърде съмнително. А, съжалявам, тук преводът ще трябва да преключи, тъй като времето отдавна изтече.